ein wunderschönes, erfolgreiches neues Jahr. Е, честита нова година на всички колеги. Пожелавам да бъдете е, живи и здрави, поне по-здрави от мен. В германския сняг аз поистинах някакси. Май не сме свикнали да метем тротуари вече. С това пристъпваме към дневния ред. Дневния ред е на ваше разположение. Няма предложения за изменение. Смятаме, че е прият. По подточка 2 искам да да припомня езиковия режим и това, че имаме пряко излъчване. Сега ви моля да подготвите а, картите си за гласуване по двета точка, да, точка трета от дневния ред. Е, сигурно има колеги, които поради лошото време не са могли да стигнат, но дневния ред не може да ни чака. Така че е, предлагам да гласуваме полити, въпроса за политическия контрол на комисията съгласно договора. Господин Здяховски е до, докладчик.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 против, въздържали се, отхвърля се, Пет... момент, момент, 14 за, моля още, приема се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се, 17 за, против, въздържали се, отхвърля се, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, е, едно за против въздържали се приема се. Две за против въздържали се приема се. Гласуваме електронно по целия документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването с 8 гласа за и пълно мнозинство се приема. Докладът се приема. Е, ако имате проблем с техниката, моля ползвайте друг апарат. Сега четвърта точка от дневния ред съвместното изявление за гарантиране парламентарния контрол върху децентрализираните агенции. Колегата Де Йонг иска ли думата? Очевидно не. Значи пристъпваме към гласуване. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Две, за, против,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 Преустановете гласуването. 8 гласа за и двама въздържали се. Становището се приема. С това приключваме гласуването и продължаваме по точка 5 от дневния ред. Сега кой представлява докладчика, искам да попитам преди да пристъпим. Колегата Целер има ли негов асистент тук, някой, който може да ни помогне да се свържем с него? Колежката Шмидт по точка 5 ни съобщи, че е задържана от лошо време в Австрия и че колегата Целер ще я представлява. Вчера чуваме, че пък в Берлин имало опасност от стачка, която днес стана факт. Не знаем да чакаме ли докладчика. Колеги Салафранка, питам. Е, Колега Салафранка. Е, Бих искал да поясня, че иска да гласувам за последния доклад за съвместния надзор. Искам да кажа, че преди това е станала грешка, това, че съм гласувал отрицателно, т.е. против, моля да не се зачита. Гласувам за. Всичко, всичко е ясно, отбелязваме. Аха, чуваме, че до Представителя, заместника на докладчика ще дойде до минута време. Моля да почакаме и ще го почакаме. Очевидно все още не сме в напълно работен режим. Така все още сме в отпуска. Заповядайте, място има, както забелязвате. Настанете се където ви е удобно. и така, точка 5 е от дневния ред е, становище относно финансиране, управление и мониторинг на общата селско-стопанска политика ще получите думата веднага в качеството на представител на докладчика. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. на всички честита нова година. В Берлин тя започна с тачка на летището от първия ден, за това закъснях и изразявам съжалението си за това колежката Клаудия Шмидт, както разбирам, пък е затрупана от снега в Австрия и затова ме помоли да ви прочета нейното становище първо финансиране, управление и мониторинг на ОСП след 2020 година. Това бе заглавието и това е предложение на комисията за следващата МФР 21-27. Комисията излиза с пакет законодателни предложения от три отделни текста. Е, настоящето предложение, както сочи и заглавието, е посветен на финансиране, управление и мониторинг на ОСП и вижданията на комисията. Предложението на комисията включва а, 104 члена и определя задачите на компетентните органи на национално ниво за финансиране, управление на аграрния, е, резерв и е, мониторинга. В основни линии приветствам предложението на комисията, но това не е, е велико произведение. Необходимо е по-голям е, акцент върху целенасоченото бюджетиране, което е вярна стъпка. Имам обаче съмнение по отношение на мониторинга и отговорността която се прехвърля повече върху националните органи. Допускам, че това е отговор на искане на съвета. Още повече, че ОСП изисква след 2020 година е, проверка на резултатите, но това не означава, че комисията трябва да се освобождава от отговорност. Опита в Словакия показа, че това не е решението и европейските финанси са изложени на сериозни рискове. Внасям 15 изменения за повече отговорност на комисията комисията. Ако запазим предложението на комисията, това означава, че комисията няма да получава контролни статистики от разплащателните агенции както и са ответно от сертифициращите органи за конкретните резултати. Освен това, комисията няма да може да квантифицира ем, нарушенията на законодателството. Това е в разрез с договорите, тъй като комисията носи окончателната отговорност за бюджета. Моите предложения са в защита правата на комисията и отстояването им за сроковете. До четвъртък, 14 часа, можете да се внасят предложения. 28-29 и януари е гласуването. Още в комисия, по политически групи, не знаем в комисия Агри кога ще е гласуването. Очаква се да е средата на февруари. Председателката. Благодаря колегите, които искат думата, госпожа Каденбах. Аз също благодаря много. Аз съм от източна Австрия. Там снега още не ни е затрупал, така че успях да дойда на време. Благодаря на колегата Целер за представянето на становището на госпожа Шмидт. Ние с нея имаме сериозни различия, но този път не е така. Имаме общо мнение. Смятаме, че идеите, които предлага Олрике Мюлер от комисията Агри, заслужават подкрепа и в бъдеще последната отговорност трябва да бъде на комисията. Аз също ще внеса някои дребни изменения, но в общи линии споделяме позицията на колежката Шмидт, председателката. Благодаря от Госпожа Борхман са ми дали от Европейската комисия. Вие ли ще изложите позицията на комисията? Благодаря, госпожо председател. Честита нова година всички. Извинете, че закъснях. Мислех, че може би ще посвети повече време на първата точка от дневния ред и моля да ме извините за закъснението. Позволете ми накратко да се спра на казаното от господин Целя. Преди всичко искам да говоря за хоризонталния регламент и за проекто доклада на госпожа Клаудия Шмидт. Разбира се, комисията си отбелязва, че вие приветствате прехода към модел основан върху резултатите – Искаме да ви напомним, че новия модел за постигане на резултатите, въплатен чрез хоризонталния регламент, се съсредоточава именно върху изпълнението, резултатите. Комисията е замислила система, която ни позволи да се отдалечим от сегашната система от подробно разписване, на нивото на отделни бенефициенти да замести тази система с система на оценката на дейността на нивото на държавата членка. По този начин ще се гарантира изпълнението и от проектостановището се вижда, че имате възражения срещу това, някои възражения, и искате да продължим в центъра на вниманието до отделния бенефициент. Но мисля, че вие смятате, че комисията повече няма да проверява системите за управление и контрол в държавите членки. Искам да ви уверя, че това няма да е така. С новия регламент се предвижда ясна уредба, ясни правила в законодателството на Европейския съюз за това какво трябва да се спазва от държавите членки. И това включва също така и системите за управление и контрол. Така че като цяло ще имаме система за управление, която ще подлежи на одит и в бъдеще. Мисля си, че това е много важно. Органите за управление в държавите членки ще продължат да бъдат същи. Те ще продължат да внасят декларации за съответствие на основните изисквания с европейското законодателство. Те ще ги отправят към комисията. Комисията ще ги проверява, така че ще продължим да прилагаме този единен подход при одита. И всичките проверки на комисията за съответствие ще се прилагат спрямо държавите членки. Във вашия доклад, във вашето проектостановище, вие нееднократно говорите за проблемите с разследващите журналисти – комисията ще гарантира това, че добре функционират системите за контрол в държавите членки и ако това не е така, ще се прилагат съответните финансови корекции в съответствие с регламента. Когато четем измененията, предложени от вас, виждаме, че се предвижда възстановяване на плащания за междинните бенефициенти поради което ще се запази сегашната двустепенна система и тази система ще бъде осложнена. Комисията точно това иска да избегне своето предложение. Искаме да отговорим на критичните забележки във връзка с административната тежест върху държавите членки. Искаме също така да подобрим резултатите и изпълнение, така че новият модел – за постигане резултати иска да запази сегашните системи за управление и контрол, но да упрости самата система. Много неща мога да кажа, но ще се спра само на изменение 6 към член 46. Тук в проектостановището се предлага да се замени системата с единния одит, но всъщност ние виждаме, че както и вие предлагате, се запазва императивната норма в това отношение. Използва се императивна разпоредба, така че член 46 на хоризонталния регламент предвижда дейността на сертифициращите органи на комисията, които ще изпълняват своите функции в съответствие и с финансовия регламент. Също така за новите финансовите регламенти. Там сега, че държавите членки могат да отнасят своите възражения към Европейската инвестиционната банка. Искам да ви насоча към сегашния регламент Овнибус, и там се казва това, че Европейската инвестиционна банка няма да бъде проверявана, няма да бъде предмет на одит от страна на държавите членки, а този одит ще се извършва от Европейската инвестиционна банка, така че отново спазваме разпоредбите тук на финансовия регламент. Приветстваме вашето положително отношение към тази промяна, но бихме искали да ви помолим да разгледат отново внесените от вас предложения, защото чрез тях ще се създаде едно допълнително ниво в системата, от което ще проистече допълнителна административна тежест и ще се затрудни постигането на резултатите, така както е предвидено от новия модел за постигане на резултати. Благодаря. Сега какво правим? Е, малко сме в задънена улица по отношение на дебата. И би било хубаво, ако видим изход. Едните казват не сте прави, другите казват не искаме така. Какво правим в този случай? Госпожо Бойхман, ще даваме награди за добри идеи. Мисля, че тук стои също въпроса за взаимното разбирателство. Искам да се съсредоточа върху факта, че ние не се отказваме от системите за управление и контрол. Това, което ние казваме е, че трябва държавите членки да запазят същите де-факто системи за контрол и за управление, които работят сега. И ние ще продължим да извършваме одити на дейността на тези системи но просто няма да слизаме до нивото, на което се разглеждат и се проверят отделните бенефициенти. Нещо, което е сегашната практика на комисията. Ние разглеждаме не отделните бенефициенти, а системите. Искаме да се гарантира това, че тези системи съществуват и функционират. Искаме да се откажем от универсалния подход. Когато разгледаме някои от конкретните случаи, за които вие говорите във връзка с разследващите журналисти, някои от тях също са установили, че има правила, които не са били спазени просто защото не са особено разумни за конкретните обстоятелства в конкретна държава членка. Идеята ни в новия модел е да предвидим повече гъвкаво, за да може да има резултати, да има изпълнение но всичко това да се прави по начин, който е разумен за съответната държава членка и правилата да се съобразяват със спецификата на държавата членка, а да няма един универсален подход, всеобщ подход. Виждаме, че понякога не се спазат правилата и в такива случаи ние извършваме финансови корекции, но сега това ще зависи от изпълнението. Разбира се, Виждаме, че в момента проистича определена административна тежест от системата и вие също призовавате да се намали административната тежест при дейността за контрол в областта на изпълнението на ОСП. Да, ние сме съгласни с вас. Има ненужна административна тежест и искаме правилата да бъдат по-лесни, но същевременно те да гарантират и постигане на резултати. Мисля си, че стои въпроса с взаимното разбирателство. Искам да посоча, че ние не се отказваме от това държавите членки да имат системи за управление и контрол. Докато ми се струва, че в някои от предложените от вас изменения като че ли проличава това разбиране, което не отговаря на фактите. Благодаря. Имаме опит какво става, когато разглеждаме само системата. Нееднократно сме го правили. Всъщност оказва се, че реалността е по-различна от погледа върху системата. Така е при структурните фондове. ще припомня, че там имаме усещането, че контролните системи при структурните структурните фондове не разкриват и не отстраняват слабостите. И ако тук ще се повтори същата ситуация, както при структурните фондове, където системата всичко е тип-топ и е в прекрасно състояние, но вгледаме ли се по-дълбоко, някакси блясъкът потъмнява. Това е наша е, задача. Е, сега е, опасявам се, че резултата ще е плечевен, ако не предложим насрещна система, защото предложенията за изменения не са възможно най-доброто и резултата, опасявам се, ще е същия. Във всеки случай в трудно положение сме. Знаем, че положението с ОСП е, е трудна тема и сега продължавам да твърда, че нещата не са толкова зле и е, мечтата за пари без контрол няма да се сбъдне с наша съдействие. Ще видим какво ще става от тук на сетне докладчика. Е, почти по същата тема ще говоря след малко, казва господин Целер. Добре, казва председателката и срок за внасяне на измененията е 10 януари. Няма много време, както виждате. 14 часа. 10 януари 14 часа. И отново е, на 28 или 29 януари ще се занимаваме с този проект. А сега точка 6. Отново става дума за стратегическите планове в семеделието. Докладчик е колегата Целер, този път в лично качество. Нямаме становище, но нека да чуем докладчика. Давам ви думата. Господин Целер, благодаря, госпожо председател. Още веднъж ОСП и стратегически планове. Моето становище обаче сега се отнася до, до становището на сметната политика, на сметната палата, извинявайте, по ОСП. И според мен доклада е доста критичен по отношение на идеите на комисията и тяхното изпълнение. Говоря за критичност, говоря критично от Сметната палата към комисията. Приветства се факта, че комисията иска да насочи ОСП към резултатност и общоевропейски цели. Така беше и това прозвуча и в становището на колежката Шмидт. Това беше и нашето изискване при освобождаване от отговорност миналата година. ОСП да вече да не е просто машина за разпр... раздаване на пари, а, а да се превърне в политика посветена на общоевропейски цели. Тук особено екологични цели, тяхната реализация, борба с климатичните промени и приноса на земеделието, в анализа на сметната палата обаче констатира, че предложението не отива достатъчно далече, за да се постигне е способна система. А това, което чуваме от комисията Агри е пък, че там е, отново се мисли за по-опростени критерии т.е. разпределение на финансови средства на база обработваема площ, хектар и така нататък. И след това да се, да се каже, оставете ги другите неща. Ние отговаряме за прехраната на европейското население и толкова това казвате. Според сметната палата, и аз тук не мога да възразя, а, няма ясни ясни измерими цели а пък настоящите цели е, трябва да се свържат с резултати, не само да има това, което наричаме output, но и по-широк анализ, как, а също и отражение, ефект относно това, изпълнени ли са поставените цели и за по-дълъг срок например в рамките на МФР. Тоест, трябва да има повече стимули, измененията, които съм предложил, имат за цел задължително включване препоръката на Сметната палата в бъдещата ОСП. Това е идеята ми. Трябва да има ясни показатели за измерване и оценка на постиженията, а разпределението на средствата трябва да бъде по-прозрачно. Държавите членки трябва да бъдат задължени да предоставят съпоставими данни за земеделските стопанства тъй като досегашните данни, както всички знаем, са постоянно тема на обсъждане при освобождаването от отговорност поради своето насъвършенство. Мисля също, че качеството и начина на работа на земеделските стопанства и собствеността трябва да бъдат обект на внимание. Дали това са семейни ферми, кой, които оформят ландшафта, създават заетост на място или всичко, всички те отдавна са на практика промишлени фирми, които са собственост на анонимни инвестиционни дружества. Както констатираме, ОСП е, из, може да бъде източник на сериозни приходи. Така че тук стигаме до въпроса за субсидиите. Така че ясни критерии, съдър, ясно съдържание на стратегическите планове правилна оценка на ОСП. Това е позицията на Сметната палата, към която аз се присъединявам. Благодаря председателката, благодаря сега госпожа Каденбах. Малко е трудно да се произнесем по становище, с което не разполагаме, но мисля, че ще имаме обща дискусия за оценката на ОСП. И тук въпрос към комисията. Не смятам, че на парламента може да бъде упрекнат, че мерим всичко с един аршин. От миналото знаем, че това не работи и Сметната палата също критикува този подход. Тоест, ако имаме ОСП с акцент върху обща селско-стопанска политика, трябва да имаме инструмент за управление и той да е общ и предложенията на комисията, и това и критикува сметната палата. Просто предложенията на комисията ползват субсидиарността като параван и допускат средствата да не могат да бъдат проследени нито от парламента, нито от сметната палата. Липсват ясни критерии и трябва да кажа всяка държава членка, а в федерални държави отделните лендери, провинции или както се наричат тези единици, те си изработват някаква концепция и Нашето мнение е, че е ужасно трудно да се установи по какви критерии се стигат до тези оценени стойности. И тук Сметната палата е съгласна с нас. Липсва научна обосновка за подобна диверсифицирана система. Може би един ден в далечно бъдеще, да, но в момента не можем. Ние се нуждаем от от цели, които могат да бъдат квантифицирани и да дават съпоставими резултати. Целта несъмнено е да се мери всичко с един аршин, но все пак и говорим за обща европейска за селско-стопанска политика, която да е измерима. А това предполага показатели, каквито липсват. Председателката. Благодаря, госпожа Шеле, Европейската комисия. Господин Шеле, искам да се спра на три въпроса по повод казаното е, от госпожа Борхман. Ние се ръководим от три принципа. Първо, дългогодишни обсъждания за опростяване на системата не доведе до кой знае какво. И нашето заключение е, че ако искаме сериозно опростяване, трябва да преминем от настоящата система към конкретна резултатност и да заложим на резултатите. Така можем да бъдем сигурни, че сме определили ясно за какво става дума, но нещата не са ясно уточнени в европейски мащаб. Така че субсидиарност, по-голяма свобода, но с общи цели и принципи. Второ, за общите цели. Имаме конкретни цели по ОСП, които са съвсем ясно посочени, от, по-ясно отколкото до сега, за да се очертае ролята на фермерите. И в това отношение с заложени общи принципи, принципи приложими за всички таван, управление на риска и така нататък. Това са важни моменти, които следва да се имат предвид. Трето, при изпълнението смятаме, че трябва да има свобода като стратегическите планове по ОСП от една страна да бъдат насочени към новите конкретни цели, но от друга страна трябва да стъпват на задълбочен анализ и проверка на нуждите на място. И тук е диференциращия елемент. Що се отнася до изпълнението на стратегическите планове за ОСП, трябва да сме наясно, че редовно ще се се е, проверяват резултатите, постигнатото, за това е ежегодна проверка с показатели, които са управляеми от една страна, но от друга страна достатъчно ясно отчитат самия резултат така държавите членки залагат жалони. И ние ще проверяваме дали в тези области нещата върват напред. Ако не, и това е нов момент, е, можем своевременно да обърнем внимание на слабостите. Затова и плановете за действие, които предвиждаме, за да може да имаме ясни и своевременна оценка на базата на тези жалони. Тоест, опростяване, по-сериозна субсидиарност, общи принципи и цели – е, които гарантират общностния характер на политиката и ясно проследяване на стратегическите планове на годишна база, така че да можем да видим и да определим дали заложените цели се постигаш и че има общ механизъм за проверка. И сега за показателите пак и резултатите които отчитаме с тези показатели. Както казах, те трябва да могат да да, с тях може да бъде се работи, защото няма полза, ако гледаме биоразнообразието, биоразнообразието, ако нещата, да речем, се разминават и е, да речем, състоянието на подпочвените води, където нитратите остават с години. Така че, когато има ясни научни критерии, а изпълнението не се постига, трябва да видим какво не върви, какво трябва да направим заедно с държавите членки, за да разрешим а, тази ситуация. Председателката, благодаря. А, почти разбирам а, идеите на комисията и вашите предложение, но не споделям ваши, вашия оптимизъм относно постижимостта на заложените цели защото до сегашния проблем е много сериозната диверсификация в селското стопанство и големите различия между държавите членки. И те тези разлики сега могат да доведат до това, че една държава членка развива земеделско-стопанска политика за сметка на другите. И тук те първа ще мислим колко е това опасно за Съюза. Затова и въпросът ми. Какво смятате да направите по този въпрос? Аз а, е, а, е, живея в Германия, в Баден-Вюртенберг, е, където искаме да помогнем на малките ферми, но те са направо задушени от големи предприятия. Така че има държави членки, където пък организацията е съвсем различна. Знам, че предлагате залагане на максимални стоености и така нататък, но това не решава въпроса. Какво ще направите тук? И второ, друг въпрос, който винаги много ни занимава тогава? Какво е, много голямо, голямо значение има кой разпределя парите. Аз ходих и в Словакия по този въпрос и лот ме заряза на летището във Варшава по този случай. Е, но, както и да е, това са подробности. След като се натъкваме на такива слабости, явно нещо не върви. Е, има държави като Чехия, Словакия, България, Унгария. Това са е, с, с, структури, които са, непостъпни съпоставими с други държави членки. Какво е виждането на комисията, на комисията, извинявайте, за решав на тези въпроси? А, тъй като няма други въпроси, ще ви дам думата. Аз мога само да продължа, казва господин Целер. А, например, пасищата в Германия и държавите, които споменахте, са държави, от бившия социалистически е, лагер с, с, с социалистическо селско стопанство, така наречените колхози, ТКЗС-та и така нататък. В бившата Г, в ГДР се създадоха такива е, аналози на нашите АПК. А, е, и диверсификацията в повече случаи въобще не не вървеше в крак с политическите промени в началото на 90-те години. Сега правната форма може да е променена, но крупните структури остават. И ето вие говорите за Баден-Вюртенберг, ако вземем Саксония Анхалт или Бранденбург, където малките структури се опитват да така наречените възродители се опитват да създадат малки структури е много трудно. И впреди и сега. В крайна сметка е, има е, поради тази причина в източните германски провинции само две, две сдружения на земеделците. Отговор на комисията. Казаното от вас отразява и състоянието на настоящата политика. И няма какво да се лъжим. Тук имаме затруднения. За нас, с оглед на бъдещата ОСП, е важно следното. Сега да заложим общите цели и всичко, което искаме да постигнем в стратегическия план, се обосновава от тези цели. И то не само за втория стълб, както до сега, за цялата селско-стопанска политика и така, че трябва да има за известна взаимна допълняемост между първия и втория стълб, подкрепа на млади фермери, екология и така нататък всичко това трябва да може да бъде постижимо. И за това предлагаме подход затова предлагаме и така наречения капинг по определене на тавани. Не можем да се върнем изцяло назад и да обърнем системата надолу с главата. Целта е да имаме по-рационална насоченост, по-ориентирана към резултати. Това беше втория въпрос, казва председателката. Първия не е получил своя отговор момент. Е, и аз самата забравих. А конкуренцията между държавите членки при оформянето на собствената земеделска политика. Отговор. Тук имаме една рамка, общи цели – и задачата. Стратегическите планове да отразяват нуждите на място, но от друга страна да доказват как тези стратегически планове обслужват общите цели. Тоест имаме ясна задача за кохерентност между държавите членки. И освен това изискването за екология с минимални изисквания – а впрочем, имаме и един процес, чрез приемане на плановете за ОСП, по втория стълб имаме възможност да коригираме, да съпоставяме, така че за втория стълб в момента имаме процедура, която отговаря на механизма за кохерентност но е, тук идеята е да имаме сходни резултати. Това е и подхода на приемането на програмите в посока по-голямо сближаване. Остава, разбира се, принципа на взаимно допълване между първия и втория стълб. И тук трябва вече обосновка на базата на новите цели и действията, свързани с тях – затова всички очакваме, че можем да постигнем по-голяма кохерентност, отколкото сега. Първи и втория стълб бяха две отделни вселени, така да се каже. Не можем е, по тази линия да постигнем равни възможности, за които и вие самата пледирате. Председателката, благодаря. Ще видим какво ще се проистече от всичко това. Казвам го без ирония, наистина. Желая ви на добър час и успех, защото темата е важна за нас като гледам земеделската администрация, има във всяка държава членка много тясна връзка с администрацията е, аз много отдавна съм се отказала от мечтата, че администрацията ще контролира обективно. Тази тясна връзка получава много подхвали в процеса на управление, при проверката на резултати, за които вие говорите. Това е много важно. А оценката трябва да бъде неутрална. А има резултати, които просто не могат да бъдат оценени неутрално. Това е допълнително затруднение. Какво ще кажете? Отговор. Да, в правния текст имаме ясни изисквания за принципа на прозрачност и прозрачност при изготвянето и изпълнението на стратегическите планове съответните засегнати, заинтересовани министерства, като речем Министерство на екологията, трябва да бъдат привлечени и съответни организации. Това гарантира за повече прозрачност и откритост на процеса. Председателката, благодаря. С това изчерпваме дебата, но не и историята. Аз е, не искам да внасяме предложения, които да съсипнат, съсипят системата. Нека първо да видим ще работи ли и как ще работи. Така че ще видим как ще продължи парламентарния процес отново. 10 януари е, кога е срока. Кога а и колегата Целер като докладчик накрая. Кога да чакаме доклада? Е, но първо, <clears throat> по повод казаното, на сочеността е вярна, посланието също. Но знаем и какво мислят колегите в комисията Агри. Предстои дебат в парламента е, е, измененията ми са подготвени по, по становището на Сметната палата. Ще ви ги представя. Като до сега предложенията на комисия Агри са просто неизползваеми по отношение на посоката да, това е важно, казва председателката. Важното е да имаме доклада днес. Срока е 10 януари. Важно е да получим становището в рамките на днешния ден. Сега точка 7 на заседанието през септември, заедно с господин еврокомисаря Етингер, се запознахме с господин Крав, службата за вътрешен одит и тогава се разбрахме, че допълнително ще обсъдим доклада със съответен работен документ. Доку... Това са документи 2018-661 и 2018-429. Добре дошъл господин Крав. Под, подновили сте се с нови очила. Честита и нова година и ви желая успех. Ще ни представите ли доклада? Е, давам ви думата така или иначе. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да ви отправя най-добри пожелания за успех на вас и на всички членове на тази комисия. Както казахте, поради слушването на комисаря Йотингер, което беше преди моето изказване, ние нямахме много време да навлезем в детайлите на доклада. Затова се радвам, че ме поканихте днес, за да ви представя повече подробности за одите, извършен през 2017 година. Както знаете, в съответствие с финансовия регламент, комисията представя в контекста на процедурата по освобождавната отговорност годишен доклад с на вътрешния одит и препоръки за изпълнението. Както казахте, нямах възможност да представя първоначалната информация. Искам да представя по-подробно съдържанието на доклада за комисията. Докладът показва ясно, че има ангажимент към прозрачността и отговорността. Докладът показва по прозрачен и отговорен начин службите, какви слабости са установени от службата за вътрешен одит. Но също така е ясно, че комисията предприема решителни действия за устраняване на системните недостатъци. Положителното въздействие е много важно и за това ние представяме подробна информация в първа част на работния документ на комисията, който е част от доклада за вътрешен одит. Включили сме каре, в което представяме дейностите, предприяти от комисията след всеки одит, приключен през 2017 година. Както бях посочен за вътрешен аудитор на комисията на 1 март 2017 година. Това е първия доклад, който представям за доклад изготвен и за който нося аз отговорност. Затова ще представя как съм изпълнил изискванията на международните стандарти за вътрешните аудитори и аз не би трябвало да участвам в надзора на одита за дейности, за които носи отговорност в предишните си задължения като счетоводител на комисията и заместник генерален директор на генерална дирекция бюджет госпожа Яла Сендер, докладчик за освобождаването от отговорност през 2017 година на 27 септември ми зададе въпрос по този въпрос и аз си отговорих. И имайки предвид значението на изискванията на международните стандарти, според мен е много важно да се представи преглед един а, преглед на мерките, които предприех. Възоснова на инструкциите, които издадах на, през март 2017 година, надзора на свързаните одитни дейности попада под отговорността на господин Джеф Мейсън, бивш ген, генерален директор. И в, в момента той е тук, зад мен в ляво решенията, които представям, предвиждам комисията за напредък на одита да ще бъде информирана за инструкциите и тяхното изпълнение. Проведе се дискусия в подготвителната група на 6 април 2017 година и на 3 март 2017 година в самият комитет. Самия комитет разгледа начина по който са изпълнени взетите решения на среща си на 31 януари 2017 година и май 2018 година. Заключението е, че тези решения съответстват на международните стандарти и най-добри практики и комитетът отбеляза с удовлетворение, че са предприяти адекватни мерки за гарантиране на оперативна независимост. Повече подробности има в, чле, в част 6 на доклада. Преди да ви предоставя информация за конкретния одит, искам да ви представя как са изпълнени препорек, как са изпълнени одитните планове на, комит, на комитета на, към 1 януари 2018 година бяха изпълнени 89% от поетите ангажименти, извършени са 114 задачи, 48 одита, 19 последващи действия за проверка на изпълнение на препоръките, 2 два прегледа и два а, консултативни ангажименти. През 2017 година комитета излезе с 199 препоръки. 197 бяха напълно прияти, две бяха отчасти прияти. Бяха разработени планове за действия от аудитираните лица. Там като цяло може да се каже, че плана за действие се изпълнява бавно, изисква технологично време, ето защо не е необходимо да се спираме на изпълнението на плана за действие с 2017 година. Вместо това ще ви представя информация за последващите действия по 138-те препоръки издадени от между 2013 и 2018 година. От тях 100, 1835 препоръки, 1475 бяха изпълнени или 80%, 359 се изпълняват, т.е. 20%, 121 от тях са закъснели т.е. 6% и 12 много важни препоръки, т.е. 0,8% бяха сериозно закъснели, т.е. с повече от 6 месеца в сравнение с а, първоначално определения срок. Беше изв... извършни последващи действия за 161 от 147 препоръки или 92% 1000 92 или 95% бяха приключени от комитета, само 5% не бяха приключени. Втора част от работния документ на комисията представя подробна информация за последващите действия. Като цяло комитета смята, че изпълнението на одитните препоръки е удовлетворително и е сравнимо с предишните години, но заедно с това трябва да се обърне внимание – на препоръки, по които има закъснение. За повече подробности можете да погледнете чле, е, част трета. Сега заключенията въз основа на одита за 2017 година привличам вниманието ви върху два аспекта на вътрешната дейност през 2017 година. Първо заключенията за изпълнението и второ становището по финансовото управление. Що се отнася до първият важен аспект, одита за изпълнението в съответствие с хартата. Аз и одитния екип помогнаха на службите на комисията да набележат области, в които има нужда от подобрение. Вътрешният одит съсредоточи дейността си върху важни области, като проблеми свързани с управлението, процеси на човешки ресурси, сигурност на информационните системи и рамките създадени от службите на комисията за пряко, косвено и споделено управление за постигане на целите и измерване на целите и резултатите от политиката. Доклади, вътрешните доклади считат, че има нужда от работа по редица области, но в много области има и силни страни. Когато се са повдигнати въпроси, се изпълняват планове за действие. Плановете за действие в отговор на нашите одити са оценени като удовлетворителни от комитета. Част първа от доклада съдържа документи за съответните задачи. Що се отнася до вторият важен аспект – финансово управление и системите на комисията като цяло, искам да ви напомня, че представих цялостно становище по управлението, което се основава на цялостните одити и също така отчита и други източници. Както знаете, вътрешният е, Европейската сметна плата и аз самият като вътрешен аудитор на Европейската комисия за 2017 година изля... Е, излязахме с е, е, одитно становище. Заключението му е, че като цяло системите за вътрешен контрол на комисията функционират добре, въпреки че има области, в които се запазват слабости. Като вътрешен аудитор на комисията аз искам да аз излизам с положително становище, но там има резерва по отношение на годишните доклади. В този контекст аз отчитам общият ефект на риска и капацитета на многогодишните системи. Там става ясно, че е, бюджета на Европейския съюз е, има надежна защита. Не казвам, че всичко е идеално. Наясно съм, че има слабости и има какво да се промени, но като цяло нашите системи дават резултати. Комисията идентифицира проблеми и ги решава. И има един въпрос, който следва да се повдигне. Аз го очертах в предишното становище и това е проблема свързан с изпълнението на европейските фондове привличам вниманието върху това, че комисията разчита на междинни органи като трети страни или международни организации, национални агенции, неевропейски органи и децентрализирани агенции, които е, за да изпълнят изпълнят задълженията си, генералните дирекции на комисията трябва да наблюдават тези програми и да дават нужните насоки. Генералните дирекции трябва да очертават и да извършват съответния надзор и да извършват дейности по-отчетно, за да могат партньорите да реализират програмите ефективно и защитават интересите на Европейския съюз. Обратната връзка, която получих, говори за това, че комисията държи да засилва надзора на тези органи. Искам също така да подчертая, че заключенията на одитите се извършват на най-високо ниво в комисията. Е, комитета е, има много важна консултативна роля. В него влиза шестима комисари и шестима външни членове. Под е, пред ръководството на господин Тимерманс комитета ще продължи да обръща особено внимание на качеството на одитите и на временното изпълнение на препоръките от генералните дирекции бяха предприяти мерки, за да може констатациите на вътрешния одит да се взимат предвид и да се предприемат корективни мерки от съответните служби. В заключение Искам да подчертая още един път, че вътрешната служба и комитета дават важен принос, така че нашите системи да функционират и всички набелязани слабости да бъдат отстранявани навременно и решително. Както беше посочено, в много области има силни страни. Генералните дирекции предприемат мерки във всички области, области, в които са набелязани недостатъци. Радвам се, че системите на комисията се обобриха през последните години, както е казано и в доклада на Сметната палата и възоснова на елементите от доклада през 2017 година за вътрешния доклад и чрез наблюдението на плановете за действие мога да, кажа, мога да изразя увереност, че системите ще продължат да се усъвършенстват. Благодаря. На ваше разположение съм за конкретни въпроси. Благодаря. Благодаря ви и аз. Мисля си, че всички сме с много положително впечатление. Виждаме, че проблемите наистина се преодоляват, така че това, което ни казахте, едва ли предизвиква противоречие, но все пак има някои неща, които следва да обсъдим. Давам думата на госпожа Инеса Яла Сендер. Благодаря ви, госпожо председател. И аз също така искам да ви честите новата година. Разбира се, тя ще е изпълнена с много предизвикателства, това ви пожелавам много здраве и много енергия, за да може да се справим всички с тези предизвикателства. Благодаря ви за този наистина надлежен доклад. Искам да кажа, че винаги сме имали много добра комуникация, когато включително и ставаше дума за освобождение освобождаване на комисията от отговорност за 2017 година. Това, което чухме сега от вас и като знаем цялостната ви дейност, наистина признаваме вашата дейност. Не можем да казваме на гражданите, че само нещата се влушават в институциите. Трябва да посочим положителните страни, сред които е и нашето сътрудничество и възможността ни да сътрудничаме добре и да можем да постигаме напредък. Разбира се, знаем какви са постиженията и знаем какво още те първа трябва да направим. Искам да се спра върху някои проблеми. Тук що казахте за един от тях и говорихме за непрякото и споделеното управление, виждаме, че много дейност е извършена в тази сфера през последните години, особено когато става дума за структурните фондове, фондове споделени с държавите членки. Виждаме, че трябва наблюдението, контрола да бъдат по-последователни. Това се отнася също така и до ОСП виждаме, че когато става дума за прякото управление, виждаме, че комисията продължава да работи, установява кои са системите, които ще позволят да се работи по-добре. Виждаме, че също така е важно да има взаимосвързаност и последователност, нещо, което да позволи да извършваме сравнение не само с миналите периоди, например година по година, но също така да можем да правим съпоставка – така че да можем да измерваме подобренията. Ако не можем да измерваме постиженията и подобренията, няма как да постигнем по-нататъчно подобрение. Така че това се отнася и до 2017 година и по-скоро за процедурата за освобождаване от отговорност. Виждаме, че има много сериозни различия в методиката и това затруднява извършването на съпоставителен анализ. Вие също така казахте, че има различия между това как се анализират и измерват грешките, процента на грешките в различните системи. Така че трябва да се мисли как да се подобри прякото управление. Вие говорихте и за непрякото управление, т.е. как се възлага договори на агенции, на други органи, които се занимават с управление на средствата и във връзка с непрякото управление. Въпросът ми е как предвиждате да се справите с този проблем предвид предстоящите процедури за освобождаване от отговорност за 2018-2019 година и в бъдеще? Какви са вашите препоръки за един подход, които са свързани не само с плановете за действие, но и за това да има един последователен формат, който ще позволи да се извършва проследяване и бързо да се извършват и корекции. Второ, вие говорихте за защитата на европейския бюджет. И разбира се, в диалога между комисията и парламента научихме много неща и говорихме за количественото измерение. Например, една определена грешка в ОСП или в фондовете, структурните фондове, струва еди колко си но трябва също така да се мисли и за качественото измерение, т.е. резултатите. И видяхме, че, например, в сферата на миграционната политика, виждаме, че количеството, сумите в бюджета може да не са много големи, но лошото прилагане на тези бюджетни средства може да бъде катастрофално и да доведе до това, че никакви резултати не се постигат. Оттам и е недоволството на гражданите, разбира се. Говорим, разбира се, преди всичко в контекста на процедурата за освобождаването отговорност за 2017 година, но бихме искали да знаем, че тук в парламента много често изслушваме генерални директори, представители на Европейската сметна палата и те казват, щом с цифрите всичко е наред, няма проблем. Не, ние водим политически дебат тук, за това за нас качественото измерение трябва да бъде важно и трябва да бъде застъпено във вашето мислене и плановете за действие. Защото за бюджет че да е важно не само да бъдат възстановявани средствата, когато това е необходимо, но и да се постигнат и обещаните резултати, които са били заложени във важните документи. Бих искала да ви попитам как възнамерявате да постигнете това. Граф, Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Изцяло съм съгласен с това, че промените имат смисъл само когато не са самоцелни, а водят до подобрения. И във вашето обсъждане с генералния секретар на Европейската комисия, вие настоявахте върху един по-последователен, по-хармонизиран подход във всичките сфери на политиката, за които отговаря Европейската комисия. Трябва да кажа, че смятам, че основните показатели, които ни позволява да измерваме напредъка в различни сфери, са вече хармонизирани, поне до известна степен. Говоря за средствата, които са изложени на риск при изплащането и при закриването на сметките. Що се отнася до информацията за изложените на риск средства до крайния срок за изпълнение – така както е предвиден в докладите за изпълнение. Тук съм съгласен, че повече, повечето генерални дирекции предоставят допълнителна информация показатели в съответствие с спецификата на своите политически области. Но това се прави за да се предостави максимално добра информация за тези различни сфери. Разбира се, винаги нещата могат да бъдат подобрявани и рационализирани – с оглед и на изразеното от вас загриженост. Загрижеността е изразена и от други заинтересовани страни, така че да могат всички заинтересовани страни да разберат какво се случва, но разбира се, има и определени ограничения за това какво може да се направи, защото имаме различни правни актове, различна правна уредба, различна форма на организационно устройство и това също трябва да се отчете. Сега за това как да извършваме проследяване и последващи мерки в сферите, за това, което говорих като мета непряко управление. Аз говорих вече за това, че обратната връзка, отзивите, които получавам от централните служби на Европейската комисия, оперативните генерални дирекции – всичко това посочва, че много сериозно е отношение към тези проблеми, отношението към тези проблеми в момента обмисляме създаване една работна група, която да обединява нашата служба, службата за вътрешен одит, централизираните служби и оперативните генерални дирекции на Европейската комисия, така че тя да може да определи слабостите, да подобри ситуацията, да се засилят процедурите за надзор в бъдеще това тясно проследяване на изпълнението на препоръките също така е нещо, което се случва във всички сфери на дейността на Европейската комисия. Затова имаме толкова висока степен на изпълнението, що се отнася до плановете за действие, чиято цел е да бъдат коригирани установените от нас пропуски. Първо, около почти 100% от всички препоръки са нещо, по което са съгласни аудитираните звена и вече се извършват последващи мерки и се проследява това много отблизо. И искам да ви кажа, че комитета за одит на напредъка работи много сериозно по това. Искам да ви кажа, че когато имаме затруднения, винаги водим обсъждане с съответните служби в комисията и нашата служба службата за вътрешен одит винаги проследява дали се изпълняват препоръките за подобрения, направени от нас. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Ако не, разбира се, с удоволствие ще отговоря на допълнителните ви въпроси, ако имате такива. Благодаря. Също имам няколко въпроса. От една страна, в доклада нееднократно се говори за слабости. Какви са тези слабости? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос се отнася до самия доклад и международните финансови институции. Като чета доклада и работния документ, разбирам,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 Генерална дирекция ДЕВКО проверява предварителното финансиране и го изчиства след 10 години. Какво може да се направи след толкова години? Е, въпросът е да има дисциплина на място, да има доверие в Съюза. След 10 години какво може да се направи? И е, след това, както с генералния секретар, така и, и с а, господин Ойтингер об, обсъждахме въпроса за комитета прослед, следящ напредъка на одита. Какви заключения може да и направи този комитет от предложените материали? И там, че четем, че това, тези резултати не могат да бъдат засечени, което е логично. Така че странен шум чуваме. А, а това е очевидно от спускащия се екран. В момента нямаме нужда, казва председателката. also Ja, Leute, Leute, Leute. Ja, danke. Genau, also, <clears throat> also Audit Progress Committee. комитета следящ развитието на одита. Значи това е въпрос, който ме интересува. И още нещо за ГД Девко и въпроса е, за яспа и несъществуващите данни е, по отношение на е, конфликта на интереси. Ако Генерална дирекция регионално развитие не получава от съответното звено данни, много е трудно да оцени резултатите, бихте ли казали. Освен това, е, говорихме още на времето с еврокомисар Георгиева по въпроса за отчитане на резултатите. И аз се питам каква каква е ролята на всичко това в този процес. Това е много интересно и аз съм благодарна за дадената информация. Генерална дирекция бюджет как отчита резултатите. До момента на мен нещата ми звучат като рекламна кампания. Като пиар действие и ако има резултати, можем да кажем правим нещо с тях или не правим, но така, вие сте на ход. Отговор. Благодаря. Ще отговоря на въпросите ви в последователността, в която бяха зададени. Първо, за какви слабости говорим? разполагаме с много изчистена система за класифициране на констатациите на одита. Тези констатации получават съответна тежест и ще ви кажа как са дефинирани те. Първо, критична слабост е слабост, която е в ущърп и вреди на аудитирания процес за генерална дирекция или аудитирана, аудитирано звено. На обикновен език това означава, че това е сериозна слабост, която влияе върху цялата генерална дирекция. В статистическите данни, които представяме в годишния доклад, ще видите, че разполагаме с много малък брой критични препоръки. За мен това говори ясно, че като цяло разполагаме с добри системи, но ние не се колебаем да набележим критични слабости тогава, когато се натъкнем на тях предоставяме информация за тези слабости, но също така и по много важни слабости. Те, това са слабости, които вредят на много, на значителна част от аудитираният процес. Тоест, аудитираме процес, а не цяла генерална дирекция. По-нататък навлизаме в детайли за това как да се докладва при изпълнение на препоръката. Критичните слабости, например, предполагат незабавна дейност, за да се неутрализира риска. Ако идентифицираме един важ, една важна слабост, предполагаме, смятаме, че трябва да има бързо, непосредствено действие. Надявам се, че това ви дава ясна представа за това как класифицираме слабостите в различни категории. Що се отнася до тези финансови инструменти, Генерална дирекция ДЕВКО Съгласен съм с вас, че ние критикуваме дългите срокове в доклада, но трябва също така да имаме предвид правните изисквания на финансовия регламент. Понякога не е възможно а, да, се напра... да се изчисти предварителното финансиране. Що се отнася до комитета, Казах ви, че това е много важен форум в комисията. Той играе консултативна роля, извършва надзор върху процедурите и системите в Европейската комисия. Вие споменахте резултатите от нашия одит за управлението на Европейската комисия. Е, е, ние критикуваме факта, че комитетът не е получил информация за това как ръководството реагира на критичните рискове, какво предприема. И също така казваме, че съвета за управление отбелязва критичните хоризонтални рискове но това не беше, но в мандата не е предвидено да взима мерки във връзка с тези рискове и съвета за управление не се занимава с критичните рискове на ниво на генерални дирекции, които не са хоризонтални. Макар, че въпреки, че те може да имат съществено значение за институциите. Ето защо ние предлагаме следната процедура. Съвета за управление чрез генералните дирекции и централните служби да получи пълен списък и пълен надзор върху критичните рискове, били те хоризонтални или не. След това съвета за управление ще вземе решение дали има нужда от разговор с генералните директори на съответните генерални дирекции и ще разработи този списък, плюс всяка друга необходима информация. След това тази информация ни се предоставя като служба за вътрешен одит на комисията. Отчитаме това в собствената ни оценка на рисковете на ниво комисия. В момента ние извършваме от оценка на стратегическия риск за следващите години. След това информацията се предоставя на Комитета за одите напредък и те взимат нашата оценка на риска и нашите планове и този комитет ще получи обратна връзка от съвета за управление за хоризонталните рискове, както хоризонтални и не хоризонтални. И след това ще провери дали има несъответствие между оценката на риска и действията предприяти от ръководството за критичните рискове. И също така за това как службата за вътрешен одит на комисията е реагирала и на тази основа комитетът ще предприеме допълнителни действия. Било като коментира, че трябва да се предприеме нещо, също така може да се обърне и към съвета за управление Що се отнася до Яспа, да, действително това беше проблем, който набелязахме. Беше трудно, ако не е невъзможно да се анализира ефективността на изпълнението на различните дейности, но в плана за действие предвиждаме мерки с цел отстраняване на слабостите. Що се отнася но бюджет ориентиран към резултатите, аз бих проявил малко повече оптимизъм от вас, госпожо председател, защото прочетах в годишния доклад за изпълнение на Европейската комисия, ОСР смята, че рамката ни за изпълнение е много по-здрава от рамката за изпълнение на която и да е държава членка на ОСР. Това не означава, че всичко е идеално, но системата е много добра. И ако навлезете в подробностите на докладите на различните генерални дирекции, ще получите информация за резултатите, постигнати в много области. Има и проблеми, разбира се. Миналия път обсъдихме статистическите данни, които не се събират от Евростат – там смятаме, че има риск, тъй като проверката на качество не е на същото ниво, както статистическите данни разработени от Евростат. Бих бил по-оптимистично настроен по отношение на бюджета, ориентиран към резултатите и особено в различните генерални дирекции има различни области, върху в които сме направили оценка на резултатите. А на тази основа можем да изразим допълнителен оптимизъм. Госпожа Яла Сендер. Не бих искала да смесвам двете неща, комитета и службата, и както вече говорих, когато говорихме за подреждане по приоритети на това, което е от най-решаващо значение и другите по-малко важните неща. Тоест, когато има проблем, който засяга цялата институция, целият процес Искам да попитам, как се определят отговорните лица, така че да знаем кои са хората, които трябва да извършат необходимите промени. И също така трябва да се определи график. Как се задава, как се формулира този график? Какви видове проблеми се смятат за спешни за разрешаване и това се отразява в графика. Кой е отговорен също, разбира се, важно да се посочи. Тоест, трябва да има някакъв формат, който да позволи да се отстраняват недостатъците от страна на съответните органи в Европейския съюз. Заповядайте. Да, благодаря ви, госпожо председател. В нашите доклади за одита ние вече много ясно посочваме естеството на констатацията, дали това е от решаващо значение, много важно или важно. И също така свързаните с това препоръки за подобряване на ситуацията. След това – този въпрос се обсъжда с аудитираната организация и представителят, ръководителят на тази организация или звено трябва да обясни кои мерки ще бъдат предприяти, за да се отстранят определените от нас слабости. И също така трябва аудитираното звено да предложи крайен срок за изпълнение на предложените мерки. Ако ние не сме доволни от това, например, ние ако смятаме, че предложените мерки няма да решат проблема, ние няма да одобрим предложения план за действие. Ако ние смятаме, че предложените действия ще отнемат прекалено дълго време и че се предлага прекалено много дълго време за тяхното изпълнение, ние няма да съгласим с плана за действие. Както вече ви казах, за 99% от нашите препоръки всъщност, в крайна сметка, одобряваме плановете за действие. Искам да посоча, че винаги, когато има проблем, винаги, когато аудитираното звено не е съгласно с препоръката, има тенденция за това а, комитета за изпълнение, за постига напредъка по аудита, кани ръководителя на аудитираното звено, за да се обсъди ситуацията. В два случая имахме несъгласие от страна на аудитираното звено, защото нямаше достатъчно ресурси или защото имаше други ограничения. И в крайна сметка по тези два случая не стигнахме до съгласие, но по всички останали случаи имаме 99%, т.е. практически цялостно съгласие. И разбира се, много внимателно проследяваме изпълнението на действията. Имаме база за данни, в която аудитираното звено, негови руководител ни съобщава за предприятите действия. Възоснова на тази информация извършваме проследяване и ако сме доволни, заключ... приключваме с проследяването. Ако не, то тогава проследяването от наша страна продължава, докато успешно не се отстранят проблемите. Аз ви казах, че има голям брой одити и сред тях, разбира се, има някои случаи, в които има забавене от повече от половин година, но винаги извършваме проследяване, включително и по тези 12 случая, по които имаше забавяне, ние проследяваме много внимателно и комитета по постигане напредък по одита съобщава на съответните генерални дирекции, за да може да се отстрани и този проблем. Моите въпроси напълно се вписват в темата. Е, гледам <clears throat> препоръките за Яспеси ГД Реджи. Е, какво се е променило в сравнение с съпоставените, предоставени данни? Това е моя въпрос, за да сме наясно, че препоръките се изпълняват. И второ, каква е промяната в поведението на генерална дирекция комисия ДЕВКО за предварителното финансиране. И трето, всъщност забравих е, статистиката. Став, критикувате достоверността на статистите, статистиката от Евростат. Това е особено за генерална дирекция ДРО е много важен въпрос с оглед и на европейския семестър. Каква бе конкретно критиката и какво трябва да се промени или вече се е променило? Много ви благодаря. Що се отнася до Ясперс, може да намерите информация за това на страница 58 на работния документ на службите на комисия. Там се предлага да се подобрят дейностите по Ясперс и има конкретни документи, свързани с проверките на място. И също така се извършва проверка на ключовите документи за системата за вътрешен контрол за Яспер. Също така се извършва средносрочна оценка на Яспер, така както се предписва от рамковото споразумение за партньорство, за да има достатъчен достъп до цялостната документация, включително и инструментите в областта на информационни технологии по Ясперса. И също така в договора между Европейската комисия и ЕИБ се предвижда достъп до съответните документи – И откакто беше и зададен, извинете, повестен доклада на вътрешната служба за одит, то тясно сътрудничество с Ясперс под ръководството и на Генерална дирекция регионално развитие беше предприята дейност, например, за по-добро определяне на договорните условия и оценката на проектите, изпълнявани по Яспер, включително и да се минимизира риска от конфликт на интереси, включително що се отнася до дейностите по предоставяне кредити. Все още тази дейност не е финализирана, но ще ви съобщим за положителното въздействие, постигнато възоснова на плана за действие и вече предприятите мерки. Сега ще се отнася до ДЕВКО. Може би трябва да предоставя малко по-специализирана информация. Знаете, че освобождаване от отговорност е нещо, което е възможно само възоснова на информация, за извършени разходи. Т.е. трябва да се извършват реални дейности на място и трябва да бъдат свързани разходи във връзка с тези дейности и информацията, документите за тези разходи трябва да бъдат представени на комисията. Не всички финансови инструменти предвиждат възможност за предоставяне на такава информация преди финализиране на проекта. И понякога, вие сте права, Проектите са дългосрочни. Сега новия финансов регламент въвежда един нов елемент. Позволява се освобождаването от отговорност да се извършва преди да бъде финализиран проекта. Тоест, това е едно ново правно изискване, залегнало в новия финансов регламент и това изискване ще трябва да се изпълнява и Генералната дирекция ДЕВКО в съответствие с съответните агенции ще извършва това. Въпроса за статистическите данни. Извинете, забравих за статистическите данни. Преди всичко ще кажа, че първо извършихме одит на статистическите данни, предоставени от самия Евростат. И след това заключението като цяло беше, че процесът за проверка на качеството е много надежден. И за това статистическите данни на Евростат заедно с националните организации са надежни статистически данни, така че системата е надежна за целите на управлението и за другите заинтересовани страни. Що се отнася до статистическите данни, които не са на Евростат, там установихме, че системата не е достатъчно надежна. Генерална дирекция Евростат се съгласи с нашите препоръки и в момента работи съвместно с оперативните генерални дирекции и всички централни служби, за да се подобри ситуацията. Тук бих искал да говоря за Пакета за управление на Европейската комисия, той им беше прият през ноември 2018 година. Там засилихме борда за управление, но също така и управлението на данни. То намира своето място в общо управление. Има специална подгрупа на съвета за управление, която ще се занимава с надежността на статистическите данни, които се предоставят на Европейската комисия. И тук се отчита плана за действие, одобрен от нас, за да се предприемат необходимите действия, за да се елиминират рискове, проистичащи от статистическите данни, които не са данни на Евростат. Благодаря много. Знам, че е твърде рано, но чухте, проследихте дебата за новата програма в аграрната област. Но въпросът е какво става с бенефициентите. Зная, че посещение на място по бенефициентите няма. Въпросът е следния. И, и дали ли сте някакви препоръки е, за тези програми, е, специално за това как да се работи с получателите? Какви са препоръките? не сме отправили препоръки за законодателните предложения които са представени на парламента и съвета. Разбира се, в нашите доклади има препоръки е, във връзка с, с набелязани слабости. Що се отнася до това дали работим на ниво крайен бенефициент, вярно е, че не работим по, по този въпрос подобно на сметната палата, но понякога ние анализираме изпълнението на оперативните генерални дирекции. Така че нашата цел е да видим дали оперативните генерални дирекции а, и с, си имат а, сигурност за коректността на бенефициентите в държавите членки и след това на място се проверява как работят конкретните органи и ние работим с тях, за да оценим качеството на работата. Ние се стремим да да излезе със становище за ефективност на системите, но не извършваме наши собствени независими изследвания за, върху бенефициентите. Ние работим по начина, по който аз го представих преди малко. През миналите години е, ИАС винаги много работеше по въпросите на прозрачността, специално в земеделската област, не толкова структурите, но коригиращите мерки на Генерална дирекция земеделие по отношение на разплащателните агенции поне преди няколко години имаше съвсем ясни препоръки, ясни променим. Какво е положението сега? Можем ли да разчитаме на достатъчна прозрачност? Е, какво правят съответните области в земеделската област? По общото управление и кохезионните фондове, да, системата функционира но ние не разполагаме с механична статистическа система. Ако държавите членки работят добре, разполагаме с надежна статистика. В противен случай ние правим корекции, но това не може да стане на статистическа основа, а на професионална преценка. Колегите в различните генерални дирекции анализират съществуващите слабости за да преценят какъв е надежният надежната степен на риска, свързана с държавата членка. И това може да се намери в годишните доклади за дейността на различните генерални дирекции. Както вече казах, доклада за финансовото управление на Европейската комисия използва тези документи. Едно е абсолютно сигурно, е именно, че бюджетът има надежна защита. Когато се направи сравнение между е, изплащанията, изложени на риски, финансовите корекции в различните области, става много ясно, че ние сме много под процента на същественост от 2%. Ето защо дадах положително мнение, но заедно с това, разбира се, има възможности и начини да се отстранят някои слабости. Това обаче е очертано в резервите, които са част от цялостното становище. Системата функционира, тя не е съвършена, винаги има какво да се промени и съм абсолютно убеден, че, ще, е, че в бъдеще ще постигнем положително въздействие. Благодаря много и тъй като Всъщност исках да попитам е, е, господина във връзка с да, конфликта на интереси. Извинявайте, забравих името, не се засягайте. Господин Джеф Мейсън. Извинявам се, казва председателката. Yes, as Manfred explained, we... Uh... Да. Ние сме създали система да за предотвратяване на това. През, последните, през последната година няколко месеца са извършени одити за възстановяване и за разходоефективността на контрола и също така контрола върху системата за управление на комисията. Одит, който, мащабен одит, на който бяха посветени сериозни ресурси. С Манфред подписахме доклада и това са документите, в които беше разгледан конфликта на интереси. Мафред отговаря за една страна от процеса. Аз подписах крайните доклади. Благодаря много. Не виждам други желаящи да вземат думата. Приключваме тази точка от дневния ред. Искрено благодаря. Много се радвам, че се върнахме към тази тема. Беше важно. Благодарности към вас и колегите ви за свършената работа по тази толкова важна област. област. Точка 8. Специален доклад на Сметната палата за ЕИОПА. Госпожа Каденбах е, има, е нашата, нашия докладчик е, и ще дам думата за представяне на доклада. Благодаря. Искам да ви пожелая много ползотворна година за Европейския парламент и у нези депутати, които ще се стремят към нов мандат. Сега, втори слайд, ако може. Пред историята на нашия одит не е желанието ни да проучим как функционират системите, а по-скоро как функционира застрахователния сектор в, финансовия, на финансовите пазари. Ние претендираме за това, че сме стигнали до някои заключения, които биха могли да ви бъдат полезни. На следващия слайд са показани характеристиките и обемите на застрахователния сектор. Тук виждате, че а, средният брутен, средните брутни премии са 9% от годишния БВП на страните. Имаме сериозни различия в има много важни трансгранични проблеми, въпрос, който представлява интерес от нас. Активите, управлявани от застрахователния сектор, възлизат на две трети от годишния БВП на Европейския съюз. Това е не е малко, т.е. секторът е доста сериозен обхвата на одита ние е, анализирахме дали ЕИОПА дава принос към финансовата стабилност и надзора Аудитираният орган беше ЕИОП, Европейски орган за страховане и професионално пенсионно осигуряване на Европейската комисия. Представителите на ЕИОПа не са поканени на заседанието, доколкото знам, но можем да се спрем на тези въпроси, които са важни за Комисията Европейския парламент. Като цяло финансовата стабилност е основният въпрос, с който се занимахме, но по-конкретно анализирахме две страни на медала. Първо, защитата на потребителите, еднаквата за хармонизацията в защитата на потребителите. Това е много важно, тъй като това е област, която засяга всички европейски граждани. Освен това, ние обърнахме внимание на лоялна, лоялната конкуренция между доставчиците, как се гарантира тя. Проучихме няколко аспекта, нека да разгледам най-важните констатации. Общото заключение е, че ЕЙОПА дава добър принос към под към обезпечаване на качеството на надзора и стабилността в страхователния сектор на ЕСА. След финансовата криза 2008-2009 година, е, това беше е, е, един от резултатите на кризата беше, че политиците предприеха мерки за справяне с бъдещи финансови кризи. Установихме, че ЕЙОПА е изправена пред проблеми не защото е, Европа ЕЙОП е институция, която е допуснала сериозни грешки. Но виждаме системни проблеми. Първо, като функциониране на тази на системата за надзор Второ, скъдните ресурси на ЕЙОП. Аз ще се върна на този въпрос накрая. И най-важният практически проблем е недостатъчното взаимодействие между националните компетентни органи и в държавите членки и ЕЙОПа, която работи по регулирането и надзора в сектора. Ако искаме да говорим за единен за за застрахователен пазар, такъв не съществува. Все още сме много далеч от тази цел. Проблемите са в държавите членки, националните органи и недостатъчният недостатъчната надзорна дейност. Тези предизвикателства могат да бъдат преодолени от ЕОПА и тя ги преодолява. Има и проблеми пред националните надзорни органи и е, също така е, вие като един от като едната част от законодателния орган е, има проблеми, по които можете да, да помислите. Надзорните инструменти, това е един от е, инструментите, това е един от аспектите, които анализирахме. Като цяло установихме, че те функционират е, добре но не са винаги, но не винаги имат ясен фокус. Тоест, смятаме, че трябва да се прецизира фокуса на надзорните органи. Надзорните органи не би трябвало да бъдат твърде общи в своята надзорна дейност. Така, трансграничните проблеми, трансграничното застраховане, това е на което искам да се спра. Е, както видяхте преди малко, имаме неравномерно разпределение на застрахователните премии. Това се дължи на трансграничния характер на тази дейност и трябва да кажем ясно, че единия пазар и свободата на установяване, свободата на предоставяне на услуги е една от най-сериозните постижения на Европейския съюз и на единия пазар. Обаче в тази много важна област – установяваме наличието на проблеми, които не могат да бъдат преодолени от никой от съществуващите институции. Просто защото архитект структурата на надзора на трансграничните стопански дейности е, създават е, трудности за е, всички страни. Мащабите са сериозни. Премиите на трансграничните дейности възлизат на 110 милиарда и на тях се падат 8% от всички брутни записани премии на застрахователния пазар. Сега да видим как би трябвало да се осъществява надзор върху трансграничната дейност. Има фирма майка, която има клонове в други страни. Има а, разпоредба за колеж надзорници и колежа на надзорниците състоят представители на надзорните органи на всички страни. И в ляво виждаме един орган, който има е, стимул да осъществява надзор върху трансграничната дейност. Ако обаче преминем към по-съвременните методи за предоставяне на услуги, за свободата на установяване в дясно, не е предвиден колегиум. И още повече националните компетентни органи на страната, в която се осъществява дейността, няма стимул и понякога това е предписано от закона на държавата членка. Е, очаква се да се обръща внимание на дейностите на национално ниво и това може да предвика проблеми за гражданите на тази страна и е, фирмата в страната приемник. Няколко национални компетентни органи се обърнаха към ЕИОПа, но те предлагат много ниски премии и проявяват признаци на бърз растеж. Местния надзорен орган не обърна внимание на трансграничния на трансграничната дейност, а само върху дейността на местно ниво, не, съответно фирмата не е била приоритет. След намесата на ЕЙОПА се оказа, че застрахователното дружество не е било жизнеспособно и е фалирало. И това е реален пример за това, че ЕЙОПА е предприела дейност, но не в съответствие с предписанията на закона вътрешните модели. Още една област, тя е много сложна. Бих казал, че има вероятност от сериозни рискове. Големи фирми, които предлагат застрахователни продукти предлагат да самите те да направят оценка на риска на собствените си продукти и на тази основа да изчислят капиталовите изисквания, предвидени от платежоспособност 2. Кой трябва да даде отговор на този въпрос? Националният е, компетентен орган, чиято задача е да извършва контрол. Но подходът на различните национални органи е различен. И броят на тези вътрешни модели е около 200 в сравнение с е, броят е, на застрахователните дружества в Европейското економическо пространство. Те са над 200 ЕИОПА би трябвало да подпомага националните компетентни органи да прави оценка на тези модели по а, единен начин, така че рискът а, на участниците да бъде оценяван по един и същи начин в целия Европейски съюз, а не само в рамките на една държава членка. ЕЙОПА положи усилия за това, но се натъкна на сериозни пречки и отсъствие на желание от страна на националните органи да споделят информация. Достъпът до информация от страна на ЕИОПА е сериозен проблем който бих ви призовал да погледнете отблизо, за да се намери решение. В момента, според регламента, ИОПА има ограничени права да моли компетентните органи за информация. Не може да иска информация от отделни участници на пазара. Т.е. ИОПа не може да се обръща към фирмите те могат да се свързват с фирмите чрез националните органи, които разбира се защитават местния пазар. Системата никога няма да, да, да даде добри резултати. И така, достъпът до информация е нещо, което трябва да се подобри и законодателят трябва да играе важна роля тук. Съвсем набързо. Стрес тестове установихме, че като цяло процедурата беше много полезна, много добре проведена. Имаше някои слабости в моделирането, но установяваме, че в момента ние анализирахме тестовете през 2016 година. Те оценяват, така да се каже, средната температура в болницата. Нашата препоръка и това не е законово изискване, само на доброволна основа, големите застрахователни дружества да бъдат мотивирани да публикуват данните за отделните стрес тестове. Процесът според мен започна и предстои още дълъг път но вече сме свидетели на много добри инициативи. И най-последния слайд. Госпожо председател, много рядък случай, в който сметната палата се застъпва за увеличаване на ресурсите за агенция. В момента за надзорните задачи, а не за разработване на политика, не за регулиране, а за надзорни задачи, и са предвидени само 14%, т.е. 20 души в ЕЙОПА. За нас това е нищо. Ако искаме общо европейски надзор, трябва да предвидим повече ресурси. Постепенно, разбира се, управлението на ЙОПА трябва да съответства на изискванията, но промяната от политика към надзора е посока, която препоръчваме. Това са основните ни констатации. Ние ще работим с госпожа Каденбах, с докладчика. Сега съм готов да изслушам вашите коментари и да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Благодаря много за този важен доклад. Това е първия модитен доклад за ИОПА и несъмнено работата на е, тази <clears throat> агенция е много важна. Пък всички доклади са важни. Сега госпожа Каденбах. Първо благодаря на Сметната палата и докладчика и за доклада. Хората, които ме познават, знаете, че се занимавам с агенциите, но повече в земеделието. Сега за първи път посягам към друга агенция. И предлагам да обърнем сериозно внимание на темата, защото в парламента понякога не сме наясно колко е важен надзор добрият надзор и контрол. И мисля, че въпреки финансовата криза, е, Слава Богу, бих казала, продължаваме да и питаем голямо доверие в тези застрахователни и осигурителни системи. В момента подготвяме общата, имаме общи задачи и е, за това ще скажа само две неща. Първо, персонал. Хубаво е да чуем от комисията какво смята предвид широкия кръг задачи на ЕИОПА, да направи е, за персонала. 20 е, души, 20 е, служители е крайно недостатъчно. Може ли е, те с разпределение на задачи, преместване на персонал, да се разреши този въпрос или просто ще трябва допълнителен персонал? Втора тема, която много добре развихте с Timid Try to Ask for Information, което според мен е много дипломатично описание на правото плахо да поискаш информация. Тук мисля, че трябва да има тясна връзка с националните компетентни органи и доклада ясно показва, че не винаги получавате необходимата подкрепа. Националните компетентни органи имат сериозен глас при вземане на решения. Тоест, те могат да решават и до каква степен ЕИОПА проверява собствените им действия. И се питам дали това не е твърде широко влияние на тези органи. Какво е вашето виждане за решението и говорите за подобряване на правните разпоредби. Improve legal provisions. Не става явно дума за по-стриктно и последователно тълкуване и прочит на законодателната рамка, но Боже би и за изменения. Какво е необходимо, за да гарантираме е, независимостта на ЕОПА? Благодаря още веднъж за възможността за тази дискусия. Очаквам се интерес въпросите. Сега госпожа Берес от комисията ИКОН. Знаем, че всички членове на комисията ЕКОН, която е компетентната комисия, е, са добре дошли. Сега госпожи, господин Райан от е, Генерална дирекция Данъчни въпроси. Благодаря. Ще се постара да бъда кратък и разбира се, аз не представлявам самия орган ЕОПА, представлявам комисията, но тъй като много от изказванията се отнасяха до широката законодателна дейност, отнасяща се към ЕОПА. Ще се занимавам с тези аспекти. Първо, като една предварителна бележка, трябва да кажа, че не следва да забравяме, че ЕОПА отговаря не само за страхователния сектор, но и за сектора на пенсионното осигуряване, така че обсъждахме една важна част от дейността на ЕОПА, но за... не говорихме за друга важна част, която също така изисква значителни ресурси. В момента снабдяването на ЕОПА с ресурси се осигурява чрез щатно разписание за постоянен персонал 112 души, но като цяло работят 150 души, тъй като има също така лица на срочни договори, те се занимават с пенсионното осигуряване и застраховането. Също така ЕОПА се занимава с следните дейности. Тя консултира, комисията информира. Втората дейност е надзора и третата сфера е финансовата стабилност. Разбира се, това включва и проверките за издържливост и докладите. Всъщност дейността по проверка на издържливостта на съответните институции се извършва допълнителните 20 души персонал. Що се отнася до широката законодателна рамка за дейността на ЙОПА, в доклада за одита се говори за продължаващата проверка или по-скоро преглед на законодателните актове, отнасящи се до органите на Европейския съюз, занимаващи се с финансовите въпроси. Доклада на Сметната палата правилно посочва, че предложението на Европейската комисия се стреми да преодолее някои от проблеми, които бяха поставени и днес. Например, Комисията предлага да се засилят правомощят на ЕОПА, що се отнася до вътрешните модели. Не се предлага ЕОПА да стане водещ надзорен орган за вътрешните модели, но се предвижда ЕОПА да има повече необходима информация за вътрешните модели. ЕОПА да има правомощи да насочва становища към националните надзорни органи, ако има различия в тълкуването, така че да се гарантират последователни резултати. Що се отнася до проверките за издържливост на финансовите страхователните институции, комисията предлага да се изравнят правомощията на ЕОПА с тези на Европейския банков орган. Вече знаем как работи Европейския банков сектор в случай на проверки на издържливост на финансовите институции. В момента и ОПА няма такива правомощия. Това се отнася също и до правото за публикуване на резултатите от тези проверки за издържливост в конкретни случаи, в случай с конкретни институции. Предложението на комисията е придружено и от декларация за финансовите последици. Ако то е одобрено, то тогава това ще засили снабдяването с ресурси на ЙОПА и ще позволи да се продолее проблема с недостига на персонал. Бих споменал така, между другото, че що се отнася до сферата на пенсионното осигуряване през декември Европейския парламент и съвета заедно с комисията са постигнали съгласие по европейския пенсионен продукт. Нещо, с което също така ще се занимава ЕОПА. Извън прегледа искам да спомена скорошно законодателно предложение на комисията, което в момента се обсъжда. Става дума конкретно за застраховане, защото в доклада се посочва трансграничната застрахователна дейност и се говори за ситуации, в които един застрахователен орган може да бъде обявен в неплатежоспособност и от това проистичат проблеми. Така че в момента има предложение, което предвижда механизъм за, за действане в случай на неплатежоспособност на един от застрахователните органи в случай на трансгранична застрахователна дейност. Този механизъм ще се задейства само след приключване на процедурата за неплатежоспособност, така че той няма да се занимава с проблемите преди обявяването в неплатежоспособност. И разбира се, той е свързан само с сектора на трансграничното застраховане. Комисията, разбира се, все още проверява каква е ситуацията. С това ще се занимава също така и комисията. Инта тук в парламента по-специално. Но смятаме, че това може да стане основа за други законодателни предложения за структурирано реорганизиране на проблемните застрахователни организации в случай на трансгранична дейност. Така че в момента очакваме реакцията на парламента по вече внесеното предложение. И накрая ще спомена уредбата за застраховане в Европейския съюз в контекста на пакета неплатежоспособност в това законодателство се разписват правомощията на Йопа. Това е относително ново явление. От три години работи това законодателство, но мащабният преглед на това законодателство е насрочен за 2020 година. Вече се подготвяме, тъй като извършваме различни проучвания включително и оценка на въздействието на тази директива. Разбира се, вашия принос ще бъде много важен. Много е вероятно е, че в края на 2020 година комисията ще внесе ново предложение с изменения към сега действащия режим. Така че отчитаме доклада за одита – и мненията на Европейския парламент при подготовка на този мащабен преглед, който ще се състои през 2020 година. Мисля си, че мога да спра до тук, но разбира се, с радост ще отговоря на всички ваши конкретни въпроси. Благодаря ви. Благодаря много. Госпожа Берес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканени представители на комисията. Ще бъде полезно да чуем и един друг поглед върху обсъждания въпрос. Въпреки че аз ще взема думата като съдоклад, докладчик с Маркос Карас по, по този въпрос и специално за ЕИОПА. Извинявам се от представителите на Сметната палата за закъсненията си не успях да видя вашата презентация, но мисля, че схванах най-важното, особено като изслушах и вашите коментари. Два са основните въпроси, на които искам да се спра. Първо въпросът за вътрешния модел, защото в качеството на нашата комисия по економически въпроси ние работим много по въпроси въпроса за оценка, споделяне и намаляване на риска. Така че тук много държим да напреднем. Що се отнася до въпроса за, за страховките, всички ние знаем че въпроса за вътрешния модел е деликатен въпрос. Така че националният надзорен орган е най-добре запознат да си говорим, че е, те са най-наясно по този въпрос, но, но е, тук трябва да заложим и на, на усилията и мисля за това тези плахи опити на Комисията за промяна на модела за вътрешен на, системата на контролни орган е много важно. И все това трябва да не забравяме колко важна е ролята на застрахователната сфера в това отношение. Американците ясно очертават и ролята на този момент в целия процес на Брексис. Чрез Базовския комитет е, е, е, бе поведен открит кръстоносен поход срещу промените, е, тъй като и очевидно това не се е желан. И в Базел европейците имат огромни затруднения да отстояват своите права. Това е в банковата сфера. Така ще стане и в е, застрахователната сфера, защото посредством Базовския комитет Американците прокарват своите идеи. Това, което те не успяха да постигнат двустранно а, за си 2, те ще се опитат да го прекарат през вътрешния модел. И аз мисля, че има фирми, които искат да запазят своя вътрешен модел, а, запазвайки а, економическия профил на предприятията, но все пак би трябвало да имаме една, един общо европейски подход по въпроса. Ако имаме един, едно обединение на знанията в европейски мащаб по този въпрос, можем да обединим и знания, и сили, и опити да работим. И трето, в единния европейски пазар е, би било уместно всеки да може при желание, ако изпълнява необходимите условия, да прилага този вътрешен модел. Но в малка страна с малък надзорен орган нали, не искам никого да соча с пръст, като говоря за малка стра, държава, но там възможността за прилагане на един м, м, единен модел среща по-големи спънки, в, за да могат малките страни да се възползват от европейския опит в това отношение, би било добре да има тази възможност. Струва ми се обаче, че в съвета това скромно предложение на комисията, което въобще не предполага намеса и следене от комисията или опа, което аз бях предложила, среща сериозен отпор. Така че ако комисията може да ни помогне да убедим съвета в полезността на това, ще бъде много полезно. Второ, и ще бъда кратка, трансграничните дейности. Тук става за свободно движение на услуги, откъдето съответно се теглят последствията и разбира се, фирмите фантоми е, се възползват широко от това, където има изгодни условия. Но те се възползват от благоприятна законодателна уредба, уредба и устройват дъмпинг. По отношение правата на потребителите там, където те предлагат такива услуги. Скандалите са безбройни. В момента ЙОПА се занимава с този, тези въпроси а тя няма необходимите средства да се пребори, да, да вникне в такива въпроси. Надявам се, че ще направим необходимото, защото в рамките на свободното предоставяне на услуги да се постигне по-добро приложение на европейското законодателство, отчитайки особеностите на пазара, на който се предоставя предлагат а, за, а, за страхователните услуги. услуги. Това е в основни линии, което исках да кажа. Няма други желаящи да се изказват. Ще дам думата на Райан и след това на представителя на комисията. Euh, pour répondre à Madame je vais parler en français. Donc, euh... Що се отнася до вътрешните модели, аз няма да коментирам дискусиите в съвета по протоколни причини, но там всеки защитава своята позиция, но в международните организации международното като Международната асоциация на надзорниците на, застрахователните компания и има опити за разработване на базовски режим, но все още го няма. Вътрешният модел на комисията и в държавите членки защитават ролята на вътрешния модел партньори като Съединените щати изразяват известни резерви. Отбелязваме това. Що се отнася до трансграничните дейности, ние сме наясно с някои проблеми. Имаше фалити на застрахователи, които работят на трансгранична основа особено в областта на автомобилното застраховане. Това са най-сериозните проблеми и по тази причини избрахме тази област за първото ни предложение, именно за да се опитаме да дадем отговор на тези проблеми. Ако нещата се окажат и ако мерките се окажат плодотворни, можем да разширим механизма, така че той да обхване и други области. Но ние избрахме автомобилното застраховане за първи опит за решаване на проблемите. Благодаря. Да, наистина се оказа, че имаме какво да си говорим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на различните комисии на Европейския парламент за това, че вие говорите в унисон с нас. Всъщност, аудиторите, когато работят с ЕОПА и други подобни органи, възприемаме много лесен подход. Ние правим всичко, което ни е предписано от текстовете на законодателството. Разбира се, това въжи и за платежоспособност 2. Ще се повторя. Нашата констатация е, че няма надлежно разпределение на стимули за всички субекти – в сферата, така че те да бъдат насърчени да се държат правомерно и добросъвестно. А втората част, и тук отговарям на госпожа Каденбах, да, законодателството следва да се промени и ние прочетохме предложението на комисията, но нашата задача не беше да проучваме и контролираме тези предложения, ние виждаме, че в тези предложения и в някои от измененията, внесени от Европейския парламент, има ясна насоченост към това, ЕИОПА да има повече правомощия за получаване на необходимата за нейната дейност информация, защото всъщност достъпа до информацията и независимостта на ЕОПА – ако тези две неща са наистина солидни, това ще реши не всички проблеми, но все пак много проблеми. Независимостта на Европа означава повече права, повече независимост и повече правомощи, разбира се. Това е нещо, което следва да бъде обмислено и фиксирано в европейското законодателство. Ние просто ви призоваваме да помислите за това, защото виждаме, че в момента разполагаме с определени текстове в законодателството, виждаме какво случва, виждаме, че нещата не работят. Европейската комисия тук даде добре добър пример за застраховането. Става дума за автомобилното застраховане. В край на краища това са автомобили, които се движат в цялото европейско пространство. Това е общоевропейския европейския проблем. Това е общоевропейска дейност, а застраховането е национално. Трябва да имаме надлежно законодателство, което позволява да се регулира тази дейност, да се извършва надлежен надзор, защото в противен случай ще има много проблеми за обикновените хора, които карат обикновените си коли. И разбира се, не само богатите хора карат коли, също и бедните хора карат коли. Така че е необходимо тук да се предприемат действия. Така че ви благодаря, че така положително откликнахте на нашия призив за действие и очакваме конкретния текст на резолюция на Европейския парламент по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря и накрая госпожа Каденбах. Е, просто искам да благодаря най-сърдечно за дискусията. Е, почерпихме нови идеи, включително и от предложенията на Перес. Някои от тях ще намерят място в нашата позиция. Благодаря, казва председателката. С това изчерпваме точка 8 от дневния ред и Продължаваме с точка 9. Обзорен доклад на Сметната палата. Господин Балко от Сметната палата ще ни представи доклада, след което ще чуем докладчика и господин Целер. Заповядайте. Uh, Благодаря. Добър, добър ден, госпожо председател, Госпожо докладчик, дами и господа, бих искал да ви представя нашия ситуативен анализ, свързан с успешния транспортен сектор в Европейския съюз, предизвикателства, които следва да се преодолеят. Транспортът пряко засяга всеки дневния живот на гражданите на Европейския съюз. Това е стратегически сектор за економиката на Европейския съюз. Той пред оставя около 11 милиона работни места. Това е кръгълен камък на европейската интеграция, защото устойчивия, мултимодален и взаимосвързан транспорт и съответните мрежи са предварително условие за правилното функциониране на вътрешния пазар. Ефикасните транспортни услуги и инфраструктура също така са необходими за да се използва економическия потенциал на регионите на Европейския съюз и да се укрепва економическо, териториално и социално сближаване. Транспорт е тясно свързан с околната среда, работните места, растежа, конкурентоспособността, социалната политика и цифровизацията. Реалната, практическата полза от този ситуативен анализ, че той предлага едно описателно и аналитично разглеждане на това какво прави Европейския съюз в една конкретна сфера на своята политика, в случая транспортната политика. Чрез ясна и достъпна информация на заинтересованите страни, ние целим да подобрим действията и да подпомогнем по-добрата им съгласуваност, като по този начин подпомагаме Европейския съюз и държавите членки да могат да постигнат целите на Европейския съюз в областта на транспортната политика. Защото Европейския съюз има споделена компетентност в тази сфера заедно с държавите Шенки. Например, задължението за разработване, финансирането, изграждането на транспортната инфраструктура е основно държавите Шенки, но финансирането на Европейския съюз може да служи като катализатор. В нашия ситуативен анализ ние се средоточаваме върху инвестициите в инфраструктурата, финансирани от бюджет на Европейския съюз и представяме хоризонтални теми. Ние организирахме нашият доклад, така че обхващаме пет основни вида транспорт – автомобилния, железопътния, въздушния, вътрешно речния транспорт и морския транспорт. Също така анализираме основните политически документи на Европейския съюз, изследвания, оценки и становища на Европейския съюз, международните институции. Представяме един общ преглед на тенденциите и основните предизвикателства. Нашият ситуативен анализ е разпределен на три части. Първата част представлява преглед на основните политически цели на Европейския съюз за сектора на транспорта, уредбата за управление и за финансиране. Втората част разглежда сегашната ситуация в ключовите сфери на транспортния сектор и третата част представя хоризонталните проблеми и основните предизвикателства. Предвид ограниченото време ще се съсредоточа върху втората и третата част. Що се отнася до текущата ситуация и сегашните тенденции, виждаме, че нараства устойчиво обема на използването на транспорта и това се отнася и до броя пътници, и до обема и теглот на превозни товари нарастването на обема на транспорта може да води до проблеми с капацитета за някои видове транспорт, също така задръствания и сериозни проблеми за околната среда. За момента проблемите в тази сфера вече се изчисляват на стойност 140 милиарда всяка година. В автомобилният транспорт продължава да бъде преобладаващия ви транспорта, като се средоточаваме върху вътрешния транспорт, като изключваме съответно морския и въздушния транспорт, ние забелязваме, че около 83% от цялата транспортна дейност всъщност се пада на автомобилния транспорт. И също така виждаме, че Прогнозите са, че 50% ще бъде показател от 2050 година за превози на товари, които ще бъдат преместени от автомобилния към железопътния транспорт. През 2016 година Европейската сметна палата оповести специален доклад за превозите на товари по железопътните линии и аз бях един от авторите на този доклад. След като този доклад беше представен два комитет на Европейския парламент, ние проведохме много интересни и полезни срещи с заинтересованите страни. Сравнихме предизвикателствата пред превозвачите на товари, които използват железопътния транспорт и в сравнение с тези, които използват автомобилния транспорт. И установихме, че пазарът не създава достатъчно стимули за преминаване от автомобилен към други видове транспорт. В други държави по света, в САЩ, Австралия и Китай, по-специално това е направено значително по-добре. Също така транспортът създава и отрицателни външни фактори, аварии, емисии парникови газове, замърсяване на въздуха, замърсяване на шум и всичко това води до социални и економически неблагоприятни последици. В нашия специален доклад по високоскоростните железопътни превози посочваме, че продължава дебат в Европейския съюз за системите за изчисляване на тарифите, които да отчитат принципа потребителят плаща и замърсителят плаща. Още една друга тенденция е мултимодалния транспорт. Става дума за използване на различни видове транспорт по време на едно и също пътуване. И това е една от основните цели – на Европейския съюз в областта на транспорта за много години. Необходимо е да се постигне отказ от превози изцяло с автомобилен транспорт, но независимо от определение на преда, който вече е постигнат, все още това не е широко разпространено явление в Европейския съюз. Интелигентните системи за управление на транспорта обхващат редица системи, които включват Европейската система за управление на железопътния трафик или системата Сезар, единно европейско небе. Тук са представени колегите, които работят по тази тематика. Европейската комисия приначе успешното съгласувано е разгръщане на тези системи е от жизнено важно значение за постигане на една общи общо европейска, мултимодална и наистина интегрирана транспортна система. Е, използването на тези системи в е, момента все още не е достигнало 100%, но вече над 3 милиарда евро са насочени от е, фонда за регионално развитие и фонда за сближаване за период 2007-2020 година тъй като економическата криза от 2008 година доведе до намаляване на инвестиции в транспортната инфраструктура и това забави модернизирането на транспортната мрежа. Необходимо е да се използват повече средства и да бъдат насочени повече средства за постигане на целите на ТНТ. Необходимо е да се признае изключително важност общото значение на транспортната инфраструктура. Това беше една от основните констатации в нашия специален доклад по Европейската система за управление на железопътния транспорт. Въпреки вече значителното ниво на инвестиции на нивото на държавите членки, нивото на Европейския съюз, все още много повече е необходимо, за да се постигнат целите на ТНТ. Задължението за разработване, финансиране, изграждането на транспортната инфраструктура е основно на държавите членки, но същевременно Европейския съюз съгласи с това, че мастрихските критерии трябва да бъдат прилагани и като последствие от това в някои случаи националните нива на задлъжнялост представлява допълнително ограничение за капацитет на държавите членки да инвестират с цел постигане на показателите по ТНТ, т.е. намаляването на държавния дълг и разходването повече за публични инвестиции, включително в областта на транспорта, могат да се окажат две взаимно противоречащи си цели. Степента на развитието на инфраструктурата е различна в рамките на Европейския съюз. Виждаме, че основните мрежи на Председателката моли оратора да говори по-бавно, тъй като преводачите трудно се справят с подобно темпо. И така, основните мрежи на ТНТ са вече финализирани или са близо до финализиране в някои държави членки, докато други държави членки те първа трябва да извършат много работа. В това отношение липсващите брънки и тесните места все още съществуват в транспортната мрежа на Европейския съюз и те са сериозна пречка за трафика особено при пресичане на границите. Освен това, бюджета за поддръжка много често е недостатъчен и не може да позволи да се постигне увеличеното, увеличение мащаба на инфраструктурата автомобилният транспорт като най-гъвкавия вид транспорт много лесно се приспособи към промените в филгите на логистика и географските модели на търговия, които проистекоха от разширяването на Европейския съюз от 15 на 28 държави членки. Също но железопътният транспорт изисква повече усилия за модернизацията си и развитие на ЖП мрежите. Някои предизвикателства също така са свързани с отварянето и либерализация на пазара, особено що се отнася до железопътния транспорт и ръководството на въздушното движение. Например, либерализирането на пазара на железопътните линии бе твърде нееднородно в различните държави и членки и едва малък брой от тях имат либерализирани вътрешни пазари – на ЖП превози на пътници. На фирмите, които искат да навлязат на този пазар, има е много сложно да преодолее дискриминацията. Пазарният стълб на четвъртия пакет за железопътния транспорт следва да преодолее тези проблеми от юни тази година. Също така все още е много разпокъсано управлението на въздушното пространство в Европейския съюз. Транспортният сектор също е така има други важни последици за Европейския съюз. Например, на него се пада 25% на всички емисии парникови газове. И той става, е, и това става е едно от основните предизвикателства пред постигането на нашите цели за декарбонизация. Автомобилният транспорт отговаря за най-много емисии в сектор, сектора на транспорта. По-специално този показател беше 72% през 2016 година. През 2017 година Европейската сметна палата оповести своя ситуативен анализ за енергетиката и промяната в климата. В доклада се включваше също така и всеобхватен преглед на съответните одити в областта на транспорта, извършени от върховните одитни институции на държавите членки с оглед на намаляването на емисиите парникови газови в сектора на транспорта. Европейската комисия призна, че има успех при координираното разгръщане на интелигентните системи за управление на транспорта, нещо, което продължава и сега. Автоматизирането, цифровизацията и споделената мобилност са тенденции, които стават все по-застъпени и те имат потенциала да направят транспортните системи по-ефикасни. Но новите технологии – и модели за мобилност също така стават предизвикателства, що се отнася до пригодността на законодателната уредба, защитата на неприкосновеността на личния живот, безопасността, правната отговорност, сигурността на датите. Също така альтернативните горива, например, ще бъдат допълнително предизвикателство, което изисква нови инвестиции. Председателката, моля ви, господин Бълко, моля, приключвайте по-скоро и също така говори твърде бързо за преводачите. Също така в нашия преглед ние признаваме, че е имало напредък в развитието на инфраструктурата и либерализирането на транспортния пазар, декарбонизирането на транспорта. Също така посочваме шесте основни предизвикателства, които трябва да реши Европейския съюз. Първо, привеждане в съответствие целите и приоритетите с ресурсите, които са налични. Второ, създаване на реално действащи инструменти за гарантиране на изпълнението на нивото на Европейския съюз, така че да се гарантира това, че решенията на държавите членки са по-голямо съответствие с приоритет на Европейския съюз. Особено внимание следва да се отдели на тесните места и координиране на отрязъците, които са свързани с пресичане на границите. Трето, съсредоточаване върху финансирането от страна на Европейския съюз, върху основните приоритети. Четвърто, подобряване планирането, изпълнението и наблюдението на изпълнението на проектите, финансирането от Европейския съюз. Пето, гарантирано това, че транспортната инфраструктура е в достатъчна степен поддържана и че е устойчива. И шесто, засилване на усилията за да може да се премине към използване на други видове транспорт, а не преобладаващо на автомобилния. Благодаря. Ние благодарим господин Целер като представител на докладчика. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на Малком и на всички наши асистенти и сътрудници. Тук става дума за оптимизиран транспортен сектор в Европа и предизвикателствата. Констатацията на колежката Шмидт е следната. Благодарности към Европейската сметна палата за подробния анализ на инфраструктурните инвестиции в тази област. Е, след като като те обхващат пете вида основен транспорт, е много важно да имаме общ поглед върху целия област. Там има и специални доклади, но иначе се губи общия под, поглед. Хубаво е, че Европейската палата казва директно следното. Изграждането на инфраструктурата върви с различно темпо на в Европейския съюз, като има какво да се желая по отношение на качеството, особено в източна Европа. А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 някои държави вече са приключили своите отсечки от ТНТ, докато други все още работят по въпроса. Не за първи път чу се споменават тези разликите между страните. Е, спомням си и за други доклади с подобни конституции констатации. Няма да повтарям вече казани неща, ще се спра на две препоръки, които иллюстрират проблемите из... въпроси към комисията особено при изграждане на основната мрежа се установява правосложно законодателство и необходимост от по-добро планиране. Кога да очакваме подобрение или поне промени? полека-лека и на мен самата ми става досадно да слушам едно и също. Как комисията ще гарантира, че да парите на европейските данакоплаци се използват най-добре, ако няма а, истински анализ, а, економически анализ. И тъй като Клаудия Шмидт е член и на Комисията по транспорт, е добре запозната с сухопътния транспорт и неговите проблеми. Но това са, ако трябва да си признаем честно, национални проблеми. Тук е, искам да попитам как се отчитат интересите и зачита ли се европейската, общоевропейския подход. Аз вече в лично качество, като Яхим Целер, ще кажа, тъй като вече работихме по доклада за скоростните отсечки и говорихме, там говорихме за ролята на националните отсечки но необходима е трансгранична връзка, където често липсва стимул понякога 15-20 км преди границата строителството просто се прекрати, прекратява, преустановява има големи фирми, транспортни фирми, които вече се отказват от ЖП транспорта поради липса на достатъчно гъвкавост. И отново към казаното от Клаудия Шмидт. Не бива да се задушава в зародиш конкуренцията тук е също в сила принципа, че искаме да постигнем добър резултат с парите на европейските данакоплатци, но има и лица и звена, които мислят само национално по тези въпроси. Това е от колежката Шмидт и вече в лично качество да попитам как комисията оценява усилия за намеса на извън европейски сили в европейската мрежа. Ще спомена стратегията на Китай за пътя на Куприната. Има много пристанища вече в китайски ръце а, връзката Белград-Будапешта вече е в строеж и тя не е последната. Китанци, китайците са много активни. Как се съотнася това с европейското планиране, тъй като не чуваме или не четем кой знае какво в доклада на Сметната палата? Председателката Колежка Сендер, имате думата. Благодаря. Благодаря на господин Балко и на Сметната палата като цяло за изготвяне на този много полезен всеобхватен доклад. Разбира се, има ограничения и виждаме, че не са споменати някои неща. Разбира се, има някои нови неща. Непрекъснато изниква те, затова е трудно докладите да бъдат абсолютно актуални, но бихме искали да ни кажете повече за конкретните случаи. Ние в тази комисия изискваме да имаме наистина задълбочена информация – и искаме също така да знаем по-добре какво се случва на заседанията на Комисията по транспорта в Европейския парламент. И бих искала да попитам господин Балко как оценява Сметната палата използването на фондове, защото има много различни фондове и Европейския съюз финансира инфраструктура за различни видове транспорт, също така инвестира и в услуги, защото знаем, че имаше и такива покани за участие в търг и има много интересни елементи, свързани с подобряването на услугите, не само на инфраструктурата, защото двата елемента са свързани. Искам да ви попитам дали е имало практическа оценка на това, от какви фондове и в какви какъв формат идва финансирането от структурните фондове, от фон, механизма за свързване Европа, от фонда за сближаване, защото вие посочихте, че има някои положителни явления и също така знаем, че има и други механизми за финансиране, като плана Юнкер. Така че какво е вашето мнение за отделните механизми за финансиране? Също така знаем, че има проблем с тесните места, особено при пресичане на границите. Това особено вежи за железопътния транспорт. И бих искала да знам дали Сметната палата е анализирала изпълнението на законодателството точно за да се преоделеят тези трансгранични проблеми, които са толкова важни. И накрая – Що се отнася до проблема с Китай? Господин Целер говореше за това. Бих искала да сме самокритични, защото често китайските фирми идват, защото европейските фирми просто не могат да се справят и не става дума също, само за разходите за труд и за това трябва да можем и ние да работим. Е, нека всички да сме достатъчно европейци в това отношение. От името на Европейската комисия сега ще чуем изказване. Uh, Госпожо председател, госпожи, госпожи и господа депутати, господин Балков, в началото на новата година искам да ви поздравя да, с новата година и да изразя надежда, че докладите, които обсъждаме, ще се окажат полезни в е, предизборната година И изразявам становището на Европейската комисия именно, че този обзор представя много добра картина за дейностите на Сметната палата в транспортния сектор. Наясно сме с предизвикателствата пред транспортния сектор. Ние сме формулирали редица предложения. Моето желание е парламентът да реализира колкото може повече от тези предложения в пакета мобилност и важните бюджетни предложения, направени от комисията. Сега малко по-конкретно и в отговор на въпросите на господин Шмидт, Яла Сендер. Първо, ние работим по редица предложения, ориентирани към енергоефективен транспортен сектор, който да, които да помогнат за ниск, за мобилност с ниска емисия. Това е чрез няколко пакета, в това число Европа в движение пакет мобилно за всички, има инициативи за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, има и предложения за улесняване на изпълнението на трансевропейските транспортни мрежи, както и на емисиите на парникови газове. Цитирам само от някои от многобройните предложения. Амбицията на Европейската комисия е много висока и това се разбира добре от парламента и от съвета. От друга страна, правим предложения за инвестиции в инфраструктурата. Новото предложение за инструмента Свързана Европа ново, отново поколение, формулирано с оглед на политиката, през, формулирана през 2014 година. Аз мисля, че ние се приближаваме към целта и както отбеляза сметната палата, и необходимо е да мине време за разработване на Европейска система за управление на ЖП трафика от самото начало казваме, че по отношение на трансевропейските транспортни мрежи имаме нужда от време, за да могат проектите да се реализират. След 4 години изпълнение се намираме точно там мисля, че ние се вървим. дали, се върви, дали вървим в по-добра посока, според мен, да. И инструмента свързане на Европа за пръв път обединява парите в централизиран фонд и средствата са насочени към екологосъобразни транспортни средства. Не са предвидени средства за автомобилен или въздушен транспорт, с изключение на сигур... системи за сигурност. За първи път насочва, предвиждаме средства за кохезионните страни. С това нещата ще се променят в сравнение с миналото. Това финансиране е насочено към трансгранични проекти. Полша, Балтийските държави, Румъния, България. Всички те финансират само тези проекти, които са най-трудни за реализация. В... Ние продължаваме в инструмент свързане Европа, ако средствата не се освояват своевременно, ще бъдат пренасочени. Сега бихме искали част от средствата за кохезионните страни да бъдат предоставени на конкурентна основа между тези страни. Това е спорно, но целта е да променим методите на работа. Мисля, че успешно се изпълняват проектите, но това отнема време. Проекта, например, Виболтика ще минат, ще мине време преди да се стигне до етапа а, обществени поръчки. Когато следващия път сметната палата направи обзор, ще можем да кажем, че не само сме проучили въпроса, сме постигнали нещо. Бихме искали да кажем, този доклад е отчел потребностите и е довел до конкретни резултати. Към това се стреми комисията. Разбира се, това включва аспектите, които споменахте. Ясни CBA за всеки проект. Ние обръщаме много категорично внимание на условията за допустимост. Е, този въпрос обсъдихме и във връзка с високоскоростните е, влакове. Е, можем да постигнем целите, които сме си поставите, поставили, но промяната в, в типа транспорт ще отнеме време, че китайските инвестиции, да, те са факт, пристанището в Пирея, проекта Белград, Будапешта. За момента това е само обещание, което ще се изпълнява от с китайски инвестиции. Разбира се, комисията и различните служби анализират внимателно дали се спазва европейското законодателство. Ние не сме против тези инвестиции, но те трябва да спазват законодателството в областта на околната среда, обществените поръчки и всички останали области. Смятаме, че ние е, реализираме е, новите политики както чрез законодателни мерки, така и чрез инвестиции, така че когато приеме законодателни актове да има альтернатива и не всичко да се извършва чрез замърсяващи автомобилен транспорт. Вие цитирате DHL, госпожо Сендър, мисля, че отговорих на нашия въпрос за китайските фирми. Съгласен съм с вас, че трябва да внимаваме. И разбира се, със Сметната палата ние анализираме предоставеното финансиране. Това въжи и за предишните доклади на Сметната палата, и за сегашния, и този обзорен доклад ни представя много добра картина. Благодаря, господин председател. Господин Балко, моля ви обаче кратко. Преди да отговоря на госпожа Яла Сендър, искам да се извиня поради недостатъчното време. Аз се спрях само на втората и третата част. В първа част и направен обзор на целите на Европейския съюз за транспортния сектор, системата за управление – ако погледнем по-конкретно параграфи 7 и 25, представят инвестиционните потребности на личните средства. Втора таблица, например, предоставя бюджетни сред средства за, чрез инструменти. Марко Поло, трансевропейски транспортни мрежи, Хоризонт 2020 и други е, им представени са много цифри, които представят е, начина по който са изразходвани средствата. Е, също така на страница 39, параграф 72, ние очертаваме приоритетите, които са всъщност проекти с най-висока европейска стойност. Използването на всеки фонд се представя по много конкретен начин. През последните пет години ние представихме конкретни, конкретно финансиране за конкретни проекти и всичко това е представено в доклада. Благодаря. Съжалявам, имаме още един специален доклад. Колегата Целер, много моля съвсем накратки, за, за, накратко заключителни думи. Благодаря, госпожо председател и в този случай е, докладчик госпожа Шмидт. Е, сега първо, че по точка 9. Имате ли заключителни бележки? 10 те първо ще го говорим. Е, както чухме от комисията, има много разумно планиране за транспортни връзки. Има съподготовка на законодателството и аз се надявам, че това, което комисията ни каза, ще стане факт, че, както каза и колежката Аяла Сендър, някакси е, европейската мисъл ще получи примат пред националните интереси. Най-сетне ще стигнем до единна европейска е, транспортна мрежа, включително ЖП. Е, искрено се надяваме до Брексит да не се стигне, но стигне ли се до там, тогава ще разберем какво означава да се прекъснат добри транспортни връзки и всички проистичащи от това последствия за економиката, за мобилността на хората и може би това ще ни накара да се позамислим че трябва да не мислим само в свои рамки. Тоест казането от сметната палата, а именно да се използват възможностите за изграждане на всеобхватна европейска транспортна система да се използват. Надеждата умира последна, както е известно. И така, накрая специалния доклад за пътниците и техните права. Това е последния специален доклад в днешния дневен ред. Мадам ла президент. Госпожо председател, дами и господа, господа, членове на Комисията по бюджетен контрол, дами и господа, най-напред искам да пожелая на всички ви много добра нова година. Много, за мен е чест, че мога да ви представя специален доклад 30 наклонна черта от 2018 на Европейската сметна палата, озаглавен пътниците на Европейския съюз разполагат а, с широки права, но се борят за тяхното осъществяване. Нашият одит е насочен, а, се основава на изпълнението на нормативната база на Европейския съюз във връзка с правата на пътниците, по-конкретно регламенти за въздушния, железопътен, воден транспорт и автобусен транспорт. Ние оценяваме общото обещание дадено на пътниците, но представяме множеството предизвикателства при изпълнението на правата. Аз ще говоря за, три пред... за трите най-сериозни предизвикателства – и ще е, ви представя три основните препоръки в доклада. Най-напред искам да подчертая факта, че нашата дейност е, почива на десете основни права на пътниците, право на информация, е, помощ и компенсация. Също така констатираме, че изпълнението, реализацията на тези права е, е различно в различните видове транспорт. Нормативната база, регламентираща правата на пътниците, е понякога не особено ясна, е, особено за превозвачите и националните органи, които следят за спазването на правата. Например, правото на оказване на помощ при прекъсване на пътуването не е ясно дефинирано в регламентите. Много често превозвачите са тези, които взимат решение за това каква защита да осигурят на пътниците. Не се не се познават достатъчно правата на пътниците. Според една проведена анкета по време на одита, че нивото на осведоменост е около 40%, което съответства на ситуацията преди 4 години. Сложността на нормативната база води до създаването на нов сектор агенци, агенции за рекламация и а, организации, а, които се занимават с извънсъдебно уреждане на споровете. Най-сетне бих искал да подчертая липсата на прозрачност в областта на правата на пътниците. В момента един пътник не разполага с информация за причините за забавянето или за защитата или компенсацията, която се осигурява на други пътници, засегнати от същото прекъсване на пътуването. За съжаление също въжи и за процедурите спазвани и следвани от националните органи. Що се отнася до компенсацията, пренасочването е друга форма на помощ и пътниците често получават биват третирани по различен начин. Ние сме формулирани пет препоръки към комисията и аз се радвам, че е, нашите служби успяха да постигнат споразумение. На първо място предлагаме комисията да анализира начина по който десетте основни права на пътниците получават защита в е, нормативната база за четирите е, вида транспорт и да се, опред... и да се направи преценка дали е възможно да се намалят съществуващите различия препоръчваме Европейската комисия да публикува нови насоки, в които се дефинират минималните норми за информацията, която трябва да се предоставя на пътниците при е, проблеми в пътуването е, и задълженията за пренасочване, в това число да се търси помощ от а, други превозвачи. Третата препоръка приканва комисията да предприеме заедно с, с националните органи кампании за осведомяване тъй като в момента осведомеността не надвишава 40%. Четвърта препоръка е свързана с отсъствието на прозрачност. Ние приканваме комисията да определи минимални норми за защита. Сегашната норма не предвижда почти никаква подкрепа за пътниците при прекъсване на пътуването. Ние предлагаме минимум 40 евро за пътниците в въздушния транспорт и по-малки суми за останалите. И освен това предлагаме превозвачите да уведомят в рамките на 48 часа след прекъсването на пътуването причините за закъснението и анулирането. Това ще даде възможност националните организации, които следят за спазване на, прави, на правата на пътниците, да анализират и контролират практиките на превозвачите. Ако превозвачът отчете, че забавянето и анулирането е резултат от грешка, от негова грешка, ние е, смятаме, че това трябва да автоматично да доведе до заплащане на дължимите обещетения. Най-сетне приканваме Европейската комисия да да направи предложения за разширяване на правомощите на националните организации, които следят е, за е, спазването на правата, за гарантиране на достъп до информация. Аз ще приключа своето изложение до тук. С моя екип сме готови да отговорим на вашите въпроси. Благодаря, колегата Целер има думата. Благодаря много, госпожо председател. Тук отново ще ви запозная с становището на колежката Шмидт. Първо, благодаря за този специален доклад на господин Пуфер и всички членове на неговите екип е от Сметната палата. Броя на пътуващите през последните години нараства и е наистина е похален факт, че изобщо се стига до уредени права на пътниците, особено като се има предвид какви интереси са намесени. И все пак има различни възможности за тълкуване на различни понятия, да речем информация, оказване на на помощ, подпомагане и други изисквания не са достатъчно добре дефинирани което затруднява пътниците. Жалко е също, че има различни ограничения на национално ниво, които пречат на осъществяване правата на пътниците. И след като колежката проявява голяма критичност към предложението на комисията, накрая в, в положителен тон, това е принос за по-голяма яснота и тук трябва да се каже, че комисията няма мандат за осъществяване правата на пътниците, което пречи на хармотичното приложение. За това комисията приема всички предложения на Сметната палата и колежката Шмидт иска да попита каква е какъв е шансът за по-добра уредба правата на пътниците след промяната на регламента. Тогава комисията ще има по-сериозен мандат, за да се информира по-добре за изпълнението. Какви са шансовете? без разширяване мандата на ем, комисията, все пак правата на пътниците да бъдат зачетени. Господин Ройтер сега. Uh, Госпожо председател, почитаеми депутати, господин Пофон, много ви благодаря за този доклад. Комисията, разбира се, си отбелязва това, което се казва и съгласна с препоръките. Съвсем накратко искам да подчертая, че в момента в Европейския съюз единствено и само има уредба, която да гарантира правата на пътниците, използващи всички видове транспорта. През 2013 година беше внесено предложение за пътниците, използващи автобусен транспорт. И също така имаме през 2017 година предложение за защита на правата на пътниците, които ползват железопътен транспорт. Призоваваме Европейския парламент и съвета да работят колкото се може по-бързо, за да може да се одобри тази уредба и да влезе в сила. Също така комисията иска да упрости наистина сложните механизми и да балансира интересите на пътниците и на транспортния сектор, когато това е необходимо вече посочиха двете предложения, които в момента са в процес на изпълнение на процедурата за съвместно вземане на решения. В момента също така, както знаем, продължава преговорите по проекторегламента за правата на пътниците, ползващи железопътен транспорт. Освен това, искам също така да кажа на госпожа Шмидт и господин Целер, че тази година ще започнем проучване като последваща мярка към този доклад, за да проучим дали можем да консолидираме правата на пътниците. В одита има призив да се обмисли резултативността на спазването на правата на пътниците и трябва да обмислим какви са решенията, които ще позволят да се преодолеят предизвикателствата, посочени в доклада на Сметната палата. Така че ние положително сме настроени към този доклад. Това е един много добър доклад. Благодаря ви. Благодаря колегата Пуфър на края и представителя на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Надявам се в бъдеще с новия, може би с новия мандат на комисията ще се усъвършенства, ще се приемат нови, ще се приеме нова нормативна база и в нови регламент ще се включат и правата на пътниците в железопътния транспорт. Ние много добре сътрудничихме с Европейската комисия. Понякога и аз пъту, съм, пътувам и Знае, всички знаем, че понякога ни се налага да се смени летището и не винаги е лесно да намериш нов полет. Често има смущения в периода около коледа. И аз съм се сблъсква с такива проблеми. Освен това, пътуването може да състои от две части. Едната вътре в Европа, другия трансатлантически а, полет. Ако закъснееш с първия полет, нямаш да можеш да хванеш полета за Съединените щати, да речем. И аз смятам, че понякога е по-лесно да отидеш с кола до Франкфурт, вместо да вземеш а, а, самолет. По този начин сигурен, че ще стигнеш до крайното си местоназначение. Е, благодаря. Всички ние сме жертви. Ако направя да направя подобна анкета, всеки ще разкаже. Аз така закъсах да път за Словакия на във Варшава. Пътувахме на следващия ден. Нямаше полет и така нататък. И е изключително досадно да нямаш информация и всичко останало. Господин Целер, мога само да се съглася. Аз чува съм човек пътуващ и доста опит съм натрупал както посочи вече комисията, е, има предстоини и предизборна кампания много пъти ще ни питат каква работа върши Европейския съюз. И аз мисля, че правата на пътниците са сред нашите червени точки. Е, по-доброто винаги е враг на доброто. Има какво да се желае и комисията е готова да поеме своята част от отговорността. Надявам се, че е, за под укрепване правата на сухопътните и лет, пътните, и въздушните пътници ще отбележим напредък, което ще можем да популяризираме подобаващо по време на предизборната борба. С това изчерпваме тази точка от дневния ред. Точка 11. Нямам предложения по разни. Обръщам внимание, че следващото ни заседание на 21 януари на под 15 часа тук в Брюксел. До тогава всичко хубаво и благодаря за участието. Закривам заседание.